Colleagues, please take seat. Good morning. Колеги, моля заемете местата си. Добро утро. Нека започнем заседанието. Като приветстваме с добре дошъл комисар Алмуния, Благодарим му за отличното сътрудничество с нашата комисия през изминалите 5 години. Не работихме по много предложения за законодателни актове с вас, но знаем, че си сътрудничихте активно с нас по един законодателен акт в рамките на процедурата за съвместно вземане на решения, именно акта за вредите <clears throat> в областта на конкуренцията. Радвам се, че вие огласихте и ролята на нашата комисия в областта на политиката за защита на конкуренцията. От името на колегите си мога да кажа, че оценяваме духа на сътрудничество, който установихте в отношенията си с парламента и тази комисия. Господин заместник-председател Алмуния днес ще ни представи и ще обсъди с нас някои от най-новите инициативи от страна на комисията в областта на конкуренцията. Най-вече две инициативи, а именно Бялата книга, озаглавена към по-ефективен контрол на сливанията и рамковия регламент за антитръстовите мерки. В Бялата книга са предложени някои промени във връзка с сливанията. Вашият приемник ще реши дали комисията да излезе с законодателно предложение. В такъв случай тя ще трябва да се консултира с парламента. В Бялата книга се потвърждава успешното прилагане на регламента Монти. Очертават се и някои моменти, които може да се постигне усъвършенстване. Господин комисарят ще се изкаже в рамките на 10 минути, след което ще има възможност за въпроси и отговори. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, това е последното изявление, което ще направя пред вашата комисия в рамките на моя мандат. От април 2004 година насам с моя предшественик работих заедно в първата комисия Барозо, когато отговарях за економическите и парични въпроси. По време на мандата на втората комисия Барозо отговарях за конкуренцията. Както каза вашият председател, сътрудничеството ми с вас бе изключително ползотворно. Винаги с интерес изслушвах вашите виждания, когато разменяхме мнения в рамките и на двата ресора, по които съм работил като комисар, винаги съм смятал, че размяната на мнения с вас е възможност за мен да придобия по-добра представа за реалността и за различните альтернативи. Надявам се, че и вие ще подходите така, като установите диалог с моя приемник. Госпожа Вестагер. Когато ме изслушвахте, заявих, че политиката в областта на конкуренцията ще изиграе ключова роля за економическото развитие и стимулирането на заетостта в Европейския съюз заявих, че това ще бъдат и приоритетите ни при прилагането на правилата в областта на конкуренцията и в рамките на законодателната ни работа, когато правим предложения за регламенти. През изминалите пет години опитът ми показа, че политиката в областта на конкуренцията трябва да е ключов инструмент за подпомагане на економиките, за установяването на устойчив растеж, за разкриването на работни места и подобряването на условията на живот на нашите граждани. Днес ще ви представя доклада за конкуренцията от 2013 година. В него се поставя акцентът върху политиката в областта на конкуренцията като средство за насърчаване на растежа. Тя помага на дружествата да работят по-ефективно, да увеличат производителността си, Прилагането на законодателството в тази област понижава цените и повишава качеството на услугите. Гарантира също така проникването на пазара на нови участници и предотвратява сговарянето между дружествата. Контролът върху сливанията поддържа ефективността на пазарите. Насочват се публичните средства към растежа, избягва се разхищението на постъпления от данъци. Политиката в областта на конкуренцията ни дава възможност да се възползваме и от вътрешния пазар. Премахването на бариерите пред вътрешния пазар е и част от процеса на интеграция. Когато ме изслушвахте през 2010 година, се спрях върху някои по-конкретни свои цели – заявих, че трябва да преструктурираме европейските банки, които бяха засегнати от економическата и финансова криза. Заявих също, че трябва да усъвременим контрола върху държавните помощи, както и да засилим ролята на парламента в процедурата за съвместно вземане на решения. Ще се спра по-отделно върху всяка една от тези цели. Подобряването на економическото управление вмени много важна задача на банките. Към момента 110 европейски банки, които представляват около 25% от общия размер на активите в Европейската банкова система, от началото на кризата, т.е. октомври 2008 година, получават подпомагане от държавните бюджети. 13 от тези банки могат да получат подпомагане от държавата без допълнителни условия. Договорихме планове за реструктурирането на 52 банки. 33 банки бяха оздравени в рамките на контролирана процедура. В момента продължаваме работа по още 12 случая. Преструктурирането на банките бе извършено по две линии – вливане на ликвидност от една страна и прилагане на инструменти за стабилизиране от друга. От началото на кризата октомври 2008 до края на ноември 2013 година банките получиха 618 милиарда евро. Това възлиза на около 5% от БВП в Европейския съюз. Към момента банките погасяват тези заеми, погасяват и лихвите по тях но ще ни е необходимо още доста време, за да възстановим публичните средства, които бяха предоставени на банките. През 2009 година бяха договорени и 835 милиарда евро под формата на държавни гаранции. От тогава насам тази сума спадна, към момента е около 400 милиарда, т.е по-малко от половината от сумата през 2009 година. Държавните бюджети имат постъпления от 38 милиарда евро. Само 3 милиарда бяха мобилизирани от банките между 2008 и 2013 година. Това бе една мащабна операция, която възстанови жизнеспособността на банките, без да трябва да се използват за това постъпления от данъци. Унези банки, които не бяха жизнеспособни, бяха удържавени от органа за оздравяване на банките използвахме колкото се може по-малко постъпления от данъци, въпреки че ставаше дума за огромни суми. Опитахме се също така успешно, според мен, да гарантираме равнопоставеност за между онези банки, които получиха помощ и онези, които не получиха. Преди около една година усъвремених указанията за държавните помощи за банките. Много силно бе намален размерът на публичните фондове за банките. Банките трябва, без да бъдат източник на морален риск, да продължат да финансират реалната економика. За това бяха положени големи усилия и от вашия парламент в рамките на работата ви за създаването на банков съюз. Нека се спра върху още една амбициозна цел, а именно модернизирането на системата за държавни помощи. Тази система следва да подпомогне нашите правителства при стимулирането на растежа и разкриването на работни места. Тя оказва и голямо въздействие върху вътрешния пазар. Към момента правилата са по-лесни и по-лесно приложими. Излязохме с 10 указания, 5 предложения за регламент и 2 съобщения. Указанията за отделните отрасли се отнасят до до изграждането на вътрешния пазар, в това число в областта на енергетиката, въздухоплаването, научно-изследователската и развойната дейност, широколентовия интернет и други. Директивата за обещетенията скоро ще бъде факт. Да се надяваме, че тя официално ще бъде приета през следващите няколко седмици. Тази директива е края гален камък в правоприлагането в областта на конкуренцията в Европейския съюз. Тя ще улесни дружествата и гражданите да при внасянето на искове за обещетения за вреди, ако са били увредени от нарушение на правилата в областта на конкуренцията. Директивата бе обект на работа в рамките на обикновената законодателна процедура. Парламентът изигра решаваща роля при постигането на споразумение с съвета на крайния етап на тази работа. Специално ви благодаря за това. Нека сега се спра върху някои области от правоприлагането, които според мен създават добри предпоставки за растеж. Първо ще се спра накратко върху разплащателните системи между банковите такси, така наречените многостранни такси за обмен, са източник на разходи в размер от около 10 милиарда евро в областта на търговията на дребно и за физическите лица. Тези такси изкривяват конкуренцията и са бариера пред новаторството. Бяха приложени добри коригиращи действия през 2010 и 2014 година по отношение на кредитните карти. В резултат от това разходите намаляха с между 10 и 15%. Търговците на дребно могат да използват услугите на всяка една банка в Европейския съюз, ако тя им предлага по-низки такси. На пазара на плащанията онлайн – проведохме разследване на една организация, представляваща Европейския банков отрасъл, European Payments Council. Бяхме активни в тази област, не само защото става дума за антитръстови мерки, а и защото тази система прилагана от съвета, не дава възможност за конкуренция. Необходими са правна сигурност и разумен размер на таксите, а в областта на електронните плащания небанковите субекти също трябва да имат възможност да проникнат на пазара. Най-добрият начин за постигането на тези цели е законодателната работа. Затова благодаря на вашата комисия за работата по двете предложения, а именно регламента за междубанковите обменни такси и директивата за платежните услуги. Благодаря на италианското председателство за това, че ускори темпа на работа в съвета и даде възможност за тристранни консултации още тази година. Други инициативи са в областта на ИКТ и цифровата економика. Ще спомена 3-4 примера. В рамките на създаването на същински вътрешен пазар на далеко съобщенията, е явно, че все още не е създаден такъв пазар. Дори и ако дадем зелена светлина за някои сливания, ще трябва това да бъде съпътствано от решения от наша страна, в които посочваме, че сливанията на национално равнище ще създадат проблеми за националните пазари и за потребителите в отделните държави. Преди година взехме решение по отношение на Apple и електронните книги, а днес взехме решение, тази година, извинете, взехме решение за Motorola и Samsung, производители на смартфони други важни решения във връзка с правата върху интелектуалната собственост бяха взети през изминалите 12 години. В фармацевтичния сектор. Надявам се, че чрез тези решения сме успели да намалим цените заплащани от пациентите и потребителите за лекарства, както и да намалим разходите за системите на здравеопазване в държавите членки. Гражданите имат право на добро здравеопазване. Само така може да се опази общественото здраве и да се създаде всеобща система на здравеопазване. В областта на цифровата економика проблемът е, че пазарът се развива прекалено бързо и прекалено често отделни дружества имат възможност да установят господстващо положение на пазара. Това е свързано с новаторството и бизнес моделите на дружествата. Когато господстващото положение на пазара се установява при спазване на правилата за конкуренция, няма проблем. Сега ще кажа няколко думи за разследването което се води срещу Google. То привлече вниманието на обществеността, на медиите, на политическите кръгове, в това число и на Европейския парламент. Разбира се, всеки има своето право на мнение по въпросите, свързани с това разследване и по други моменти, свързани с толкова важно дружество като Google. Но когато се прилагат антитръстови мерки, когато трябва да се вземат решения във връзка с конкуренцията. Има някои моменти, по които трябва да се започне официална процедура. Не би трябвало правоприлагането в областта на конкуренцията да се превръща в обичайна политическа процедура. Докъде сме стигнали по отношение на Google? поставихме началото на стандартна процедура по член 9. Преди лятната вакансия някои от 23-мата жълбоподатели ни представиха нови факти, представиха ни силни аргументи – във връзка с най-новите предложения от страна на Google. В началото на месеца ги изложих на Google с молба да излезе с по-добри предложения. Сега ще видим дали Google ще може да реши все още нерешените проблеми. Мисля, че е поел по правилния път. Процедурата по член 9 е опит за намиране на правилното решение. Независимо от това как ще приключи тази процедура, Европейската комисия и комисарят, отговарящ за конкуренцията, трябва да гарантират независимостта, безпристрастността и обективността на нашите решения. Ние сме най-уважавания орган за защита на конкуренцията в света, именно защото гарантираме тези ценности. Thank you. Mr. Commissioner. Благодаря ви, господин комисар. Сега давам думата на представителите на политическите групи. Бурхат Балса, е първият врат, разговаряйте. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Алмуния от името на ЕНП. Благодаря му за неговата работа. През изминалите пет години вие наистина в много голяма степен поставихте началото на стандарти. Дадохте пример, за което ви благодаря. Първият ми въпрос е свързан с ролята на Европейския парламент в процедурата за съвместно вземане на решения в областта на политиката за защита на конкуренция. Благодарение на вас, директивата за обещетенията за вреди бе приета в рамките на процедурата с съвместно вземане на решения. Въпреки, че всички области на политиката на Европейския съюз засягат конкуренцията, до момента Европейският парламент не е имал право за съвместно вземане на решения в тази област. Какво смятате вие? Има ли за според вас в бъдеще възможност за парламента да участва по-широко в процеса за съвместно вземане на решения, когато става дума за въпроси свързани с конкуренцията. Ще обвържа този въпрос с въпроса за Google, няма вероятност тази процедура да бъде приключена в рамките на вашия мандат. През февруари успяхте да извоювате компромиси от страна на Google, които според вас бяха достатъчни, но в момента, според мен, те не, са, не се оказват достатъчни. Не смятате ли, че органът за защита на конкуренцията е подходил прекалено мекушаво спрямо Google? и че не е подценил процедурата. Следващият ми въпрос. Комисията заяви, че ще създаде работна група за надзор на сектора за производство на храни. Какъв е вашият първоначален анализ? Доколкото знам, непосредствено предстои публикуването на документа за създаването на тази група. Eh, Благодаря. Благодаря, господин Балц. Както и на групата ви. За съдействието през изминалите години. Първо за съвместното вземане на решения. Говорих за директивата за щетите за физически е, лица. Тя се приема чрез съвместно вземане на решение, което е много важна стъпка напред. Това, което аз не мога да направя, никой комисар не може, е, е да променим договора по собствена инициатива. там се уреждат нещата, които, които се е, решават по различна законодателна процедура. Ако в бъдеще се предвижи законодателна инициатива по въпрос, за който правното основание се намира в договора, членове 101 до 108, тогава може по договора да, да вземем решението съвместно. Това е въпрос на разпределение на властите и, и той се урежда в, в договора. Така са преценили авторите на договора. Сега за Google. Не знаем кога ще приключи разследването. Различни прочети има, различ, по различен начин може да се тълкуват нещата. Надявам се, че нещата ще стигна до задоволителен а, завършък. С това имам предвид. Хората, хората да имат възможност да печелят а, от предприемаческия си нюх, без да се изкривява, без да се изкривява конкуренцията, без да има господстващо положение на пазара. Ще получим отговора от Google през следните няколко седмици. Това е в рамките на моя мандат. Ще ми се наложи на мен да се занимая с този въпрос. Надявам се, но ако това не стане до края на октомври, нещата ще преминат в ръцете на новия състав на комисията и новия комисар. Но ако, ако има новини преди това, преди края на октомври, ще сме ние. Ако не е задоволителен отговор, ще възразим. Та работната група за сега не е излязла с доклад, но когато имаме, когато знаем повече информация, ще споделим с вас. Господин Фернандес, социалистите и демократите. Благодаря и добре дошъл, господин комисар. Аз не съм имал възможност да следя работата ви от тук през предния мандат, но се радвам, че днес имам възможност да разговарям с вас. И ви благодаря за това, което сте сторили все пак по време на мандата си като комисар. Економическото положение в момента е доста сложно поради финансовата и економическата криза. Неотдавна Европа създаде план за противодействие на кризата, един последователен план, който, който не съществуваше в е, миналото. Данакоплатците се наложи обаче да, да, да поемат щетите на резултат от кризата. Така че данакоплатците пострадаха и страдат и в момента. понеже правителствата отеглят своя дял от затруднените, затруднените си, от затруднените компании. Сложно е положението. Без държавни помощи. В бъдеще банковия център ще бъде по-концентриран, отколкото преди, защото трябва да възстановим економиката и економиките в Европа. Не е обаче лесно да, да изкараме банките от затруднението, в което се намират. Положението е подобно на ранните месеци от кризата. Та въпросът ми е следния. Имате ли някакви препоръки към нашата парламентарна комисия в тая връзка за банковия сектор за едните няколко години? Благодаря. Първо за това, което казахте преди да си зададете реалния въпрос. С изключение на няколко, държави членки, които не са толкова много, не мисля, че има някакви проблеми с концентрацията на банкови институции на национални пазари. Има различни видове банки и банкиране, естествено. Има, има известна концентрация, но, но, но тя не е прекомерна, тя е в някои конкретни отрасли и области. По-скоро банковия пазар е, е твърде разпокъсан, раздробен. И естествено, нещата са е, е, в различни мащаби у нас е, в сравнение с САЩ. Трябва да се види обаче как ще се развиват политиките по сливането в бъдеще. Съгласен съм с това, което казахте, с тревогата ви за това, че няма, няма средни звена, посредници. Това е нещо, което трябва да, да разгледаме в бъдеще. Трябва също да видим и какви точно са пречките за това, за това да се създадат системи за пряко финансиране. Това е много важно в Европа, за младежите, за, за хората, които искат да открият свои предприятия, предприемачи. трябва да се трябва да преодолеем тези, тези пречки. И това ще стане с развитието на финансовия сектор. Не мога да, го, да, да оценявам и да говоря за дейностите на Европейската Централна банка, но липсата на търсене на кредитиране след е, стартирането на програмите за осигуряване на по-висока ликвидност можем да кажем, че е, търсенето е ниско, и, и, но заедно с това малко са надеждите, които, които хората като цяло имат по отношение на резултатите от изпитанията за издържливост на банковата система, които предстоят. През едните години комисията, както и парламента, трябва много внимателно да следят разходването на публични средства, които са предназначени за инвестиции в банковата система? Каква е тяхната възвръщаемост? В момента не разполагаме с е, официална информация по този въпрос. Имаме отделни данни, е, имаме известни данни от Евростат, да, оттам идва някаква информация, но е важно да се следи е, как се разходват публични средства и, и как се оползотворяват публичните гаранции, защото съществува риск за данакоплатците. През последните години се полагат усилия чрез е, финансовия регламент и изобщо с финансово регламентиране на финансовия сектор от страна на, на, на парламента, на комисията. Трябва да се продължи по този път. Има обаче една област, която за сега е много малко е, засегната. Сенчестото банкиране, така наречено. Аз не съм специалист в тази област, но, но трябва по-строго регулиране. това е една нерегулирана област от финансовия пазар. Та трябва, трябва да се внесе известен ред е, в финансовите ни пазари. Екаре Мортен Месершмит. Благодаря, господин председател, благодаря, господин комисар. Искам да се върна на, на казуса Google защо, защо е това забавяне в разследването на комисията, антитръстовото разследване? Три, три са вариантите за, за споразумение, които сте одобрили. как, как ще обясните, как ще оправдаете това връщане назад и промените ви на, на, на позицията? За трети път, за трети път отказвате всъщност достъп на този продукт на, на Google. нова инициатива предлагате. Нормално обаче би било да, да запознаете обществеността с а, доказателствата, с които разполагате. През последните, в последните е, три доклада по конкурентоспособност а, И като имате предвид новите механизми а, за а, несъстоятелност, как, как, как, как виждате развитието и промените в областта на законодателство за държавните помощи? помощи? Какво ще препоръчате и какво ще завещаете на, на, на, на вашия приемник, бъдещия комисар? Благодаря. Благодаря за Google. Да, вярно е, че е много мащабно разследването. Тридесети ноември 2012 година е началната му дата. Вече четвърта година. Ще влезе скоро в четвъртата си година това разследване. Много е сложно. Това е една област, в която преди не сме прилагали политиката на, на конкуренция. Такива сериозни органи, като Федералната комисия по търговията в САЩ, те също не, не достигнаха до никакви резултати през 2012 година по същия въпрос. Ние обаче искаме да постигнем нещо, искаме да се да преодолеем, да премахнем пречките за, за конкуренцията, които съществуват в момента. Е ежемесечно има нещо ново и нещо се променя. Да работим с подвижна мишена, защото възникват нови услуги и, и не е лесно да, да проследим всичко, уверяваме ви. Има и много формални е, пречки, е, пред които е изправено разследването. 40 е, жалби сме получили, официални жалби. Две от тях, две от тях са свързани с това, че Google не отговори на последните ни две запитвания, последните две писма. това, което знаем за хода, за хода на следствието, имаме неформална информация, някои становища, но, но, но да, да има, има услуги и части от тези услуги, които трябва да, да се променят, да се промени начинът по който се предоставят. Трябва, ние, ние се движим в рамките на, на законодателство за защита на конкуренцията. Антитръстовото законодателство и, и това, което предстои. е сходно с начина по който до сега процедираме. На всяка стъпка трябва да стигнем до съгласие, за да продължим нататък. Та, е, следващата стъпка е да разгледаме всички официални жалби, да видим какво мислят жалбоподателите на, за предложенията на Google, новите предложения. А ние, ние някои от тия предложения сме ги отхвърлили вече. В някои от 20-те жалби има, има конкретни данни и, и аргументи. на базата на които можем да поискаме обяснение от Google. Да, естествено, че има а, натиск, има напрежение, но, но, но няма как. Като си комисар, трябва да, да, да, да се справяш с, с, с натиск и, и напрежение. Никой комисар а, а, не храни иллюзии, че, че няма да бъде подлаган на натиск. Причината обаче, поради която а, казах, че Google трябва да си подобри предложението, а, не, е защото съм, не е защото съм прочел нещо във вестника, видял съм го по телевизията или някой ми го е написал писмо. Причините почиват на факти. Факти, разкрити от жалбоподателите, от носителите на, на подписките. да, трябва да предвижим нещата в рамките на официалната процедура. Много обществени дебати се водят по този въпрос. Скоро ще станат 4 години от началото на, на разследването, както казах. А пък също така, сега започва разследването на, на, на Microsoft. От друга дирекция. В миналото също има разследвания на Microsoft и, и, и са налагани санкции за нарушение на споразумение. Миналата година, 2013 година, чак миналата година, се определи обаче размера на глобата на тая санкция. След 16 години от началото на разследването, което е 4 пъти повече от продължителността на разследването на Google. А с Google е, имаме повече проблеми, отколкото тогава имаше с Microsoft. По време на новия ви мандат, ваш сегашния мандат, е, ще продължаваме да говорим за Google. Много ви моля да се придържате към предвиденото време 5, е 5 минути, защото няма да могат всички да се изкажат. Много ви моля за по-кратки въпроси и по-кратки отговори. Следващия оратор е представител на ГУЕ, а не извинявам се, АЛДЕ, Майкъл Тойрер. Господин председател, уважаеми господин комисар, позволете ми първо да ви благодаря за доброто сътрудничество от името на групата на либералите. Заявихте, че комисията се е стремила към установяването на лоялна конкуренция и равнопоставеност. От отговорите ви току-що стана ясно, че процедурата срещу Google е била нещо ново за вас. Обикновено тук в комисията не обсъждаме процедури, свързани с отделни дружества, но явно случаят с Google, като се има предвид пазарната концентрация от до 80%, е повод за действие. В цифровата економика се установяват структури подобни на монополите, които водят до вертикална и хоризонтална концентрация. Говорили сме за това дали Европейският съюз и правовата държава са достатъчно силни, за да защитят малките и средни предприятия и потребителите от подобно господстващо положение. Както вече казах, случаят с Google е нещо ново за вас. Смятате ли, че нормативната уредба, с която разполагаме, е достатъчна? или Европейската комисия възнамерява да извърши допълнителна законодателна работа, в която да отчете техническите промени на цифровия пазар. Смятате ли също така, че ще трябва да бъде приложен друг пазарен модел за оценка на политиката в областта на конкуренцията? Gracias. Е, благодаря за Google. Разбира се, че трябва да се действа. Друг път няма. Ние по-настоящем действаме в рамките на разследването, за което говорих по-подробно. Готвим евентуално второ разследване, свързано с операционната система е, Android, в рамките на, нашата, е, на нашите прерогативи е, за злоупотреба с господстващото положение. С евентуално става дума в жалбите за отклоняване евентуално на трафик е, през търсачките на Google към е, услуги, които не са непременно свързани с търсенето, а се предлагат от Google. Можем, можем, ще можем да действаме в, в бъдеще и с други, както сме го правили, е, транснационални корпорации, ако се констатира евентуално нарушаване на данъчното законодателство. И аз не изключвам. Не изключвам, не мога и да потвърдя по отношение на Google, разбира се. Сега, от гледна точка на правомощията и действащото законодателство има области, в които не можем да се намесим. В това число неприкосновеността на личните данни. Въпросите за интелектуалната собственост и за авторското право. И има случаи, в които, както казах в началото, в встъпителните си думи, в които правото на интелектуалната собственост се припокрива с въпросите за конкуренцията. Но, но областта, разбира се, е много широка. И ще трябва да се действа по много, по много успоредни направления. Освен това, необходимо е, е законодателство, е, не само по отношение на Google, а въобще за личната неприкосновеност, е, законодателство, което да е далеч по-строго от това, което действа, по мое мнение, и съответно и за защита на авторското право, законодателство по-ефикасно от онова, с което разполагаме. И, и законодателство в областта на данъчното облагане. Аз като гражданин и политик не мога да приема, че в Европейския съюз има данъчни убежища. И които а, не, не са само въпрос на справедливост или не, а, а ограничават, изопачават конкуренцията. Аз не мога да го разбера това нещо. Благодаря. Палома, Палома Лопес има думата да зададе въпрос. Здравейте. Благодаря, господин председател, господин комисар. Когато държавата не регулира добре, пазарът или не функционира добре, или поражда неблагоприятни резултати. Това казвате вие, господин Алмуня, през 2010 година, когато говорите за ролята на държавата за преодоляване на финансовите неблагополучия, е, свързани с заобикалянето на стандартите на счетоводна отчетност. Ние от своя страна заклеймяваме прилагането на неравноправни договорни условия, които все още се ширят в Испания във връзка с пестовни влогове, например, във връзка с ипотечното кредитиране, защо не санкционирате вие испанските банки, които не спазват европейското законодателство? Какво да кажем е, за доходната политика на тези работодатели? Е, с до 30% се намаляват доходите на трудещите се в Гърция, в Испания – а какво да кажем за незаконното държавно подпомагане на дружества, които експлуатират пътища, магистрали? Защо не пристъпите към данъчна хармонизация, така че големите транснационални компании е, да не могат да се отклоняват от данъчно облагане и да не могат да прибягват до данъчен дъмпинг. Защо поставяте интересите на малцина пред економическите интереси на мнозинството? Защо имат такова, такава тясна обвързаност между правителствата и управителните съвети на големите фирми? За съжаление, тук е, в парламента никога не се чува гласът на трудещите си. Е, по-скоро се чува гласът на Кока-Кола вместо на чистачката от Гърция. Градим една економическа Европа в ущърп на социалната Европа, в ущърп на Европа на кохезията. Вие казвате, да, има альтернативи. И ние ги знаем. Альтернативи за поставяне на хората над економиката. Да се надяваме, че в новия си състав комисията ще тръгне и по този път. Благодаря ви, госпожо Лопес. Първо, за да не остане и сянка на съмнение е, в уважението, което храня е, към вас, е, трябва да кажа, е, че е, до голяма степен моят анализ е, е такъв. Е, това, което се различаваме е, че аз тук не мога, е, за разлика от това, което твърдите, да говоря от името на испанското правителство. Нито, нито с това, че в Европа трябва да се направи това, това и е онова, както казвате вие, не аз ще го направя, аз тук след някой друг ден си отивам. Вие сте Европейският парламент, ако трябва нещо да се направи, да правете го вие. И така, какво, какво, какво постигнахме? Не пряко аз лично, и парламента, е, и съвета по инициатива на комисията, става дума за законодателството в е, финансовата област, е, което е изключително важно. И а, като ме цитирате, аз трябва да кажа, че от времето на моите думи насам а, финансовото регулиране в Европа се промени в значителна степен и, и за добро. И ако говорим за платежоспособността на заемателите, на ипотекарните длъжници, тук е, се работи в, в, в парламента. Една изключително важна директива. И е, Европейския съд постанови изключително важно е, решение в, в тази област. И Европа ще ще действа срещу това, тази несправедливост, но не, но не само на думи, а чрез законодателната практика и практиката по прилагането на закона. Благодаря. Европа на свободата и пряката демокрация. Лаура Джея. Благодаря. Комисар Алмония, аз съм сигурна, вие знаете, какво е положението, в което се намират днес много хора. Вие като комисар по конкуренцията сте участник в този процес. В Италия дружеството Тайсън през следващите няколко месеца ще съкрати 500 работни места. И вие знаете позицията на комисията, от чието име говорите тук, е, за запазване на е, стратегически економически отрасли, не само в Италия, а и в цяла Европа. И какво ще направи, как ще постъпи комисията, ако политиката на групировката Тайсън е, всъщност доведе до разтурянето на стратегически и економически отрасъл. Сега, според Световната банка, данъчната тежест в Италия възлиза на 65%. Но, от друга страна, за да не се увеличава паричната маса, как смята комисията да съдейства за конкурентоспособността на европейската металургия, и в частност Туманодобив по отношение на останалите части от света. Единствено чрез търсене на, на резерви е, по линия на трудовите разходи, не би ли трябвало да се търси поевтиняване на ресурса, на на основните суровини, в това число на електроенергията. Вие, господин комисар, сте играли лично роля е, в тази област. Става дума за италианския стоманодобив. Е, какво ще направите, за да подобрите състоянието на хората, заети в този отрасъл? Да, благодаря. Аз качеството си на комисар е, контактувах с, с, с е, е, мнозина, в това число с дружеството, което вие споменахте, с италианските официални представители, с дружества, например, от Финландия и Германия, които имаха планове за сливане, е, бяха надвиснали сериозни съмнения е, над е, европейския стоманодобив. И в първия случай на, на сливане по инициатива на финското дружество се оказа, че аз като комисар по конкуренцията не мога да взема еднолично решение в крайна краща. Аз не съм комисар на индустрията, нито, нито министър на промишлеността. След сливането обаче новото предприятие изпадна в финансови затруднения – и е, се стигна до предложение пред италианското дружество за евентуално изкупуване. Тогава имаше някои аспекти, свързани с конкуренцията, но нашата роля е да проверим дали формалните условия за разрешаването на сливането са на лице. И ние поискахме информация от ръководствата на двете дружества. и много внимателно анализираме получените отговори. И ние във всеки случай е, не желаем някой да се възползва от нашите решения, за да обърне на главата политиката за защита на конкуренцията. Следващия въпрос. Михаил Райман. От името на групата на зелените все още не мога да дам окончателна оценка на работата ви. Тази оценка ще зависи от отговора, който ще ми дадете. В Южна Англия се планира изграждането на атомна електроцентрала, но тя може да бъде рентабилна единствено ако британското правителство приеме изкупна цена за произвежданата от нея електроенергия два пъти по-висока от пазарната цена в Великобритания. Какво е вашето становище? Комисията се опасява, цитирам, че при реализирането на този проект ще бъде застрашено реализирането на други проекти, най-вече такива, които намаляват количеството на емисиите. Според комисията, технологиите в областта на атомната енергия нямат нужда от по-нататъчно финансиране, тъй като вече са достатъчно развити. Към момента обаче вие възнамерявате да спрете процедурата, с което ще дадете зелена светлина за изграждането на тази атомна електроцентрала. Въпросът ми е, Възнамерявате ли наистина да прекратите процедурата? И какво е вашето виждане за субсидирането на ядрената енергетика? Ante todo, quiero recordar, recordarles que el Tratado de la Unión Europea establece que las decisiones sobre el mix de energía primaria de cada Estado miembro. Първо позволете ми да, да припомня, че договор за Европейския съюз е, е, предвижда решенията, е, свързани с е, баланса на основните енергоисточници, са прерогатива на е, държавите членки. Инак, е, ако една държава членка предпочете или не предпочете атомната енергетика е, е въпрос, по който Европейската комисия и Европейският парламент не могат да се произнесат. Във всеки случай не и да като окажат някакво влияние. Инак да, ние трябва да имаме един енергиен пазар и, и дори енергиен съюз, както е, каза някой тук е, По-нататък, когато до нас стигне сигнал за държавна помощ, ние прилагаме действащите насоки за съответния отрасъл. Но вие сигурно помните, че новите насоки в областта на енергетиката и за опазване на околната среда от пролетта на тази година по наше решение изключват атомната енергия като съответно случаите за развитие на атомната енергетика се гледат чрез пряко прилагане на положенията на договорите. Просто защото до тогава нямаше прецеденти. Никоя държава членка не бе поискала от нас да разгледаме такъв казус. А британският случай стигна до нас през октомври 2013 година. И ние решихме да го разгледаме като отделен случай. От 18 декември миналата година е, работим по този случай с отличното съдействие на британската страна. Е, при висока степен на прозрачност, ще ми се във всеки такъв случай да е така, и, и окончателното решение предстои. Аз ще внеса своето становище на вниманието на колегиума на комисията до края на мандата на комисията, но все пак трябва да се съобразим с някои вътрешни процедури и аз не мога да ви дам краен срок, нито мога да се ангажирам с окончателното решение, тъй като моето предложение трябва да бъде потвърдено и от колегиума. Благодаря и последен кръг е, изказвания. Ще групираме въпросите и ви моля всеки да се придържа към не повече от две минути. След 20 на минути е, ще трябва да преминем към следващата точка от дневния род. Господин Розати, две минути. Благодаря, господин председател. Господин е, комисар Алмуния, добре дошъл отново при нас. Благодаря ви за полезното сътрудничество с нашата комисия по време на вашите два мандата и като комисар е, по економическите и паричните въпроси и след това по конкуренцията. Имам два въпроса. Първият е за европейския пазар на природен газ, който далеч не е нито, нито справедлив, нито конкурентен и то в резултат от е, злоупотреба с господстващо положение от страна на външни доставчици. И това, разбира се, този прословут доставчик е руския Газпром. Некоректни цени се налагат, широко се прилагат клаузите по крайно местоназначение на доставката, които са неравноправни. Наред с това, т.е. Газпром злоупотребява с господстващото си положение и дискриминира между своите клиенти, в резултат от това цените на газа варират широко. Например, онова, което плащат страни като Литва и Полша е 70-80% по-високо от онова, което плаща Германия за, за все същия природен газ началото на, на, на, миналата година комисията започна някакво производство, но както изглежда, то май е, не е стигнало до никъде. И аз питам, до къде стигнахте е, и кога можем да очакваме формално решение на комисията? Вторият ми въпрос е свързан... Колега, един въпрос. Един, вашите две минути изтекоха, съжалявам, казва председателят. Е, продължава. Ораторът е, става дума за банкови или по-скоро междубанкови такси, е, които се компенсират от някои банки на гърба на крайния клиент. Перванш Берес. Е, господин комисар Алмония, аз също бих искал да ви благодаря, е, бих казал дори да ти благодаря е, за отличното съдействие в съзвучие с идеите на нашето политическо семейство. В предишното ви качество и в сегашното. И тъй като се намираме в така, особен момент, аз бих искала да ви задам два въпроса, благодарение на които да направите равносметка, е, да оставите завещание, ако щете. А първо за нормативната уредба на политиката в областта на конкуренцията. Е, за е, съвместното решение за енергийния баланс. И по-конкретно, уредбата на политиката за защита на конкуренцията. Твърде често се, се питам, защо, когато говорим било то за рейтингови агенции или за аудиторски къщи, няма разследвания на комисията. И комисията казва, нормативната уредба не го допуска. Смятате ли, че наистина е така? и защо наистина не сте разследвали рейтингови агенции? И вторият ми въпрос е за Google. Google е динамично развиващо си предприятие в динамичен новаторски сектор, в който европейците знаят, че не, не, не би следвало да се налагат чак толкова строги правила, за разлика от, да кажем, далекосъобщенията или транспорта по по традиция е, предмет на държавен монопол. Но тук имаме един частен монопол, почти монопол, който, който не е регулиран. И фактически тук става въпрос за мрежов отрасъл. Не би ли следвало, според вас, както в другите мрежови отрасли и по отношение на интернет, да се помисли за европейски регулиращ орган? Благодаря, Георгия Скристос, Христос. Има думата. Благодаря, господин председател. Вие се ползвате с отлично име, да ви кажа, в световен мащаб. Дори в Гърция, въпреки отрицателното отношение поначало към Европейската комисия, вие се ползвате с уважение като борец против олигополите и монополите. Е, е, знаете, в Гърция Имаше един въздушен превозвач, националния Olympic Airways, е, е, който е, в продължение на години беше монополист, изличаше неправомерни печалби и така нататък. Но от а, е, няколко години насам а, е, сме свидетели на олигопол и фактически отново растат а, е, цените на в случая самолетните билети. И някакси новото положение не е особено благоприятно в сравнение с а, предходното. Друг един пример от Гърция. Имаме държавна електрическа компания, която непрекъснато повишава цените. И би следвало, според мен, е, е, електрическата компания отчасти да се приватизира но това не, не гарантира е, намаляване на цените. Всъщност те се повишават е, изкуствено по-настоящем, за да се повиши привлекателността на евентуалните инвеститори. И фактически сякаш няма, няма изход е, от това положение. Вие смятате ли, че то е типично гръцко или, или всеобщо? Господин Болман. Господин заместник-председател, нека и аз, подобно на останалите колеги, ви приветствам за отличната работа, която вършихте през изминалите години. За мен бе удоволствие да работя с вас понякога и да кръстосвам сами с вас, в зависимост от конкретния случай. Въпросът ми е следният. Разбира се, никога нямаше да можем да изградим вътрешния пазар, ако нямахме една стабилна политика за защита на конкуренцията. Но не би ли трябвало днес тя да бъде поставена на нови основи? Нека ви дам един пример. В моята страна едно средно голямо предприятие плаща данъци върху печалбата в размер от 40 до 50%. А, Многонационалните дружества могат да намалят тази сума по линия на регулаторния 1 до 2%. Не е ли това срамно? Не се ли губи така доверието към Европа? не се ли стига до изкривяване на економическите взаимоотношения поради регулаторния арбитраж? Не би ли трябвало тези разлики в политиката на данъчно облагане да бъдат обект на работа и от страна на Генерална дирекция конкуренция? Какво според вас е бъдещето на тази област на политика? I will try to be as brief as possible, but uh, I receive a lot of questions. So, to my good friend Rosati. Да, ще, се, ще опитам, въпреки че бяха доста въпросите на, на скъпия си приятел Росати, бих искал да кажа, <laughs> добре дошъл в Европейския парламент. Сега, Газпром. Образувахме производство по 102 е, член от договора, злоупотреба с господстващо положение, съответно ценова, ценова дискриминация е, чрез индексационен механизъм, фрагментиране на вътрешния пазар поради забраната на Газпром е, за реекспорт на вътрешния европейски пазар. На определен етап от разследването Газпром, дори, дори официалните руски власти е, се отнесоха към нас е, с молба да се проучи възможността за решение на комисията възоснова на поети ангажименти от е, разследваната страна. И, проведохме известни разговори. Но онзи ден в Флоренция имах повод да кажа, че за съжаление не съм разбран правилно. Значи, тези преговори е, за намиране на евентуално решение въз основата на ангажименти бяха спрени, когато възникна украинската криза през март тази година. Разследването обаче продължава. Ако не можем да постигнем напредък към решение по член 9, продължаваме по е, традиционния път на забраната, по седми член от регламента, и е, производството е доста напреднало по, по, този, по този път. Така че не са, далеч, далеч не сме го изоставили. Uh, regulation that I uh, presented together with Michel Barnier така, за, за е, междубанковите такси, а, е, е, знаете, има регламент, проекто, проекто регламент, а, който, мисля, представихме заедно с комисаря Барния пред вас. а, съвета се работи, нали, знаете, не, не е само парламентът. При италианското председателство на съвета работата върви добре, доколкото разбирам, и нещата ще приключат до края на тази година, началото на следващата. Сега, нашите антитръстови производства все още е, са в ход е, срещу Mastercard и Visa International. Те ще, ще продължат, но окончателното е, решение на Съда на Европейския съюз е в смисъл, че въпросните такси са антиконкурентни. И регламента ще ни даде възможност да решим този проблем трайно, за да не работим на парче, нали? Така че, когато регламента влезе в сила, плюс практиката на Европейския съд, биха, биха успокоили нещата в това отношение. Перванш, защо не сме образували формално производство срещу аудиторски къщи или рейтингови агенции, питате вие, защото не виждаме проблеми за конкуренцията. Има проблеми, да, които би следвало да се решат по линия на регулирането. С положителен ефект, според мен. Защо, защо няма проблем за конкуренцията, според нас? Защото е, е, тази услуга, тези доставчици на услуги, както в аудиторската сфера, така и е, в областта на е, е, кредитните рейтинги, не, не се свързват с интерес посока към съглашателство. Тоест, отделните рейтингови агенции и аудиторски къщи не проявяват интерес към тайни някакви съглашения. Просто естеството на тяхната дейност не е такава не е такова. Сега, регулирането на интернет, на Google. Да, добре, но какво да регулираме? Някой може ли да ми отговори, понеже аз съм мислил по този въпрос. Е, е, е през, през, през целия си, си мандат е, с, е, между другото, френската министър на, на економиката съм разговарял на времето и тя говореше за регулиране. И аз казвам, госпожо министър, какво да регулираме всъщност? Какво точно иска? Отговор няма. Не, аз поне мога да си представя някакво регулиране в бъдеще, но към днешна дата не бих могъл да кажа какво, кой да бъде предмета на регулирането, като при това трябва да, да избегнем риска от подгазване на новаторството в сектора. Има такъв риск има. Е, в страни от разследването срещу Google, е, аз съм участвал в така обществен дебат, обществено допитване и а, е, а, е, чувам, чувал съм предложения, които ако излязат на, на светло, да не говорим, ако бъдат наложени нормативно, биха предизвикали масови протести, опасявам се на улицата. Така че трябва да бъдем предпазливи. Следващия въпрос за Гърция. Значи имаме две решения за сливане. Първо, по отношение на Olympic Airways, решението ни беше отрицателно. Ние не разрешихме първото сливане. По-късно, Aegean, особено, една от двете, една от двете фирми, отново ни сезира, защото твърдеше Aegean, че Олимпик са пред фалит. Не го казах аз, казаха го те. И а, при това второ положително решение ние се позовахме на аргументацията а, за а, фалиращото предприятие. Тоест, ако едно от двете сливащи се предприятия фактически изчезва от правния мир е, и би изчезнало така или иначе, то е, сливането може да бъде разрешено. Проблеми за олигополия има, да, в Гърция и по някои маршрути и в Централна Европа също. Тук е, нерядко ми напомнят, например, за монопола по маршрута Брюксел-Франкфурт. Е, и аз понякога самият съм жертва на този монопол. Обаче въпросът е добре, къде са новите, новопостъпващите на пазара? Къде са новите играчи? Понеже органа по защита на конкуренцията би следвало да, да попита съответните е, фактори в отрасъла. Нали? Има ли препятствия за постъпването на пазара в сектора? Оказва се, че няма. Въпросът е обаче, че няма и някаква стопанска възможност. Ня, няма стопанска привлекателност. И докато тя не се появи, енергетиката има, има регулатор. Регула, регу, регулаторът на пазара, националния, на енергийния пазар би трябвало да си свърши работата. От време на време може да се наложи да се намесим и ние, но наскоро се появи едно изключително важно решение на Европейския съд по отношение на Гърция, на въпроса е, отрасъла на е, е, лигнитните, лигнитните въглища, съгласно което а, а, изключителните права, дадени на едно дружество, не са непременно несъвместими с защитата на конкуренцията. И това е въпрос много важен за Гърция. По-нататък, данъците. Сериозен проблем имаме в Европа за данъчното облагане и този проблем си има име и то е едно и също. Става дума за единодушието. Колегата Ласло Ковач на времето поиска да говори за данъците. За 5 минути разговора приключи, защото една държава членка вдигна ръка, каза аз съм против и край. Понеже решението в тази област трябва да бъде взето с единодушието на държавите членки. Това по договора, Нали? И тази договорна клауза поражда всякакви злоупотреби и, диспро, диспропорции. Е, трябва да реагираме. Имаме известни възможности. Но, но парламентите, националните е, и този би следвало да отидат отвъд фразеологията, отвъд приказките, да анализират положението, да се запознаят а, с разработките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие и да приемат решения. Вижте, тези решения без а, законодателна уредба е, не биха могли да, да се осъществят. Обаче вие знаете колко трудно в Европейския съюз по-настояще може да се законодателства в областта на данъчното облагане. Председателят благодаря. Последният кръг от въпроси. Моля да се вмествате в рамките на две минути. Колегата Нидермайер от НП. Благодаря. Нека се върна на регламента за междубанковите такси за обмен при плащанията с кредитни карти. Не мисля, че всичко, което може да бъде регламентирано, трябва да бъде регламентирано. Трябва да се вземе предвид съотношението разходи-ползи. Наистина ли сте сигурен, че разходите, проистичащи от приемането на нова нормативна уредба са много повече от ползите, особено като се има предвид, че новата нормативна уредба дори ще ускъпи услугите за потребителите. Второ, смятате ли, че този пазар не би трябвало да бъде регламентиран по линията на повече прозрачност, особено след последното решение на съда между банковите такси ще се въведат в почти всички области. Колегата Кофот. Благодаря. Благодаря, господин комисар, и за чудесната ви работа. Ако комисията бе положила също толкова усилия за справянето с безработицата, колкото положи за спасяването на банките, може би днес щяхме да сме в по-различно положение. Европейските фондове, например Фонда за регионално развитие, бяха използвани за пренасочването на средства от една държава към друга за да се компенсират ниските трудови възнаграждения. Според мен това е пример за нелоялна конкуренция. Пример е също така и за основното предизвикателство пред нашата економика, а именно как да използваме публичните средства за разкриването на работни места. Мисля, че вие и вашият приемник можете да изиграете много важна роля в това отношение. Знам, че не вие вземате крайното решение. То е свързано с решението за разходването на средства по европейските фондове. Като комисар за конкуренцията в Европа? Какво ще предприемете, за да се преборите с тази практика на преместването на работни места от една държава в друга? Какво може да предприеме вашият приемник според вас? Благодаря, Андреас Шваб. Благодаря, господин председател, господин заместник председател. Много съм удовлетворен, че си сътрудничихте с парламента по време на работата по директивата за обещетенията за вреди. Мисля, че в крайна сметка намерихме едно добро решение по същество. Разбира се, то трябва да бъде приложено в държавите членки. Ще следим процеса заедно с вашия приемник, тъй като не мисля, че сме намерили окончателно решение на всички проблеми. Направихте няколко интересни бележки във връзка с Google. Мисля, че е добре комисията да взема решения без да й се въздейства на политическо ниво отвън, но крайна сметка въпросът за това дали взетото от вас решение е добро или не, зависи от това доколко ще можете да гарантирате доверие към него. Не би ли трябвало още от самото начало да отделите повече персонал за процедурата по член 7? Не бе ли добре да направите така още от самото начало? Не бе ли добре още от самото начало комисията да влезе в ролята си на пазителка на договорите, вместо само да се стреми към компромиси от страна на Google? Благодаря, Ева Кайли. Благодаря. Господин комисар, вие стъпихте в длъжност по време на кризата. Но кризата бе същевременно и възможност за създаването на една по-силна Европа. Политиката в областта на конкуренцията трябва да се провежда ръка в ръка с политика за насърчаване на малките и средните предприятия, но банките все още не ги кредитират. Безработицата все още е висока, същото въжи и за цените. Забраната за държавните помощи за отрасли, които са изправени пред огромни проблеми, доведе до съкръщаването на много работни места, най-вече в сектора на транспорта. Тези сектори все още, той и други сектори все още не са се възстановили. Не смятате ли, че тези проблеми са предизвикани от липсата на реформи или по-скоро естеството на реформите е в основата на тези проблеми. Господин Булман говори за данъците. Не би ли следвало всички държави членки да изработят обща стратегия в тази област? Знаем, че много от проблемите на отделните държави са създадени от самите тях как да се справим с монополите? Какво ще предприеме вашият приемник? Последният оратор Вернер Ланген. Благодаря. Господин заместник председател, искам да дам положителна оценка на работата ви. Нека тя не се дава само от социалистите тук. Вече от 20 години съм член на Европейския парламент. Вашият ресор се управляваше от комисари, които бяха много различни като характер и подход. Според мен вие сте политик-прагматик. Не би ли следвало по случая Google да се помисли за функционално обособяване на отделните подразделения на това дружество? Така се подхожда в Америка, например, спрямо монополистите в областта на далекосъобщенията и нефтодобива. Какво смятате вие във връзка с това предложение? Второ, жалби от страна на увредени лица, намеса от тяхна страна какво предприема комисията? Тя ли разглежда тези жалби или оставя това на Съда на Европейския съюз? По случая Нюрбургринг, например, се взе предвид само становището на компетентните органи. Не бе взет предвид на месата от страна на увредените лица. Какво смятате би следвало комисията ли да разглежда тези жалби или ще оставите това на Съда на Европейския съюз. Групов. Е, е, Благодаря. Ще отговоря кратко, телеграфно дори, на последния кръг от въпроси. I am in favor of... Показаното от господин Нидермайер. Аз съм за това да се регламентират междубанковите такси за обмен. Постановените от Европейския съд решения съдържат немалко аргументи в полза на този подход. Мисля, че той ще се отрази благоприятно върху отделните потребители и върху търговските субекти уводните си думи заявих, че разходите за многостранни такси за обмен възлизат на 10 милиарда евро годишно. Като потребител аз на фактурите си не мога да видя точно колко заплащам за тези такси. В финансовия сектор в областта на платежните услуги и банкирането от 2007 година насам разполагаме с много силни аргументи против саморегулирането. Затова нека се погрижим за въвеждането на добра нормативна уредба. В случая разполагаме с такава. Господин Кофот фондовете за регионално развитие и контрола върху държавните помощи. В последната редакция на насоките за регионалното подпомагане, които бяха приети преди една година или дори тази година, не съм съвсем сигурен, предвидихме много конкретни правила за избягването на делокализиране на производства, като се използват държавните помощи. Не мога да се спра върху онази част от въпроса, която е свързана с регионалната помощ. Това спада към ресора на моя колега Йоханес Хан, но заедно с него Работихме интензивно, за да избегнем при покриване на критериите, които се използват за управление на регионалните фондове и критериите за отпускането на държавни помощи. В последната редакция на насоките ни има много точни указания за избягването именно на злоупотребите, за които говорите вие. Господин Шваб, благодаря ви за сътрудничеството по време на работата върху директивата за обещетенията за вреди. По въпроса за Google. Аз съм политик. Политиците трябва да се съобразяват с общественото мнение. Аз уважавам общественото мнение, но не мисля, че следва да препоръчам на госпожа Вестагер да взема решения по антитръстови производства, като провежда проучвания на общественото мнение. Тук не става дума за общественото мнение, а за злоупотреба с господстващо положение на пазара. Трябва да вземем силно добро решение, което да не бъде поставено на карта от решение на Съда на Европейския съюз. Не знам дали процедурата по член 7 е най-добрата. Можем да обсъждаме това до безкрайност. По случая Microsoft, по който бе проведено разследване преди 7 години, бяха из... използвани и двата инструмента. Знам, че тогава Microsoft на два пъти наруши решения по член 7 и заплати 1 милиард евро. Заплати 1 милиард евро, защото наруши решението по член 7, по силата на което му бе наложена глоба в размер от 500 милиона евро. Е, е. През 2009 година по времето на Нели Круз бе взето решение по член 9, което Microsoft наруши отново. Тогава им бе наложена глоба в размер от 560 милиона евро. С други думи, Microsoft заплати много повече за нарушението на взети от нас решения, отколкото за глоби наложени му по силата на тези решения. Господин Русати, по случая Газпром имаше възможност за решение по член 9. Разгледахме съответните аргументи, но сега работим по решение по член 7. Решението за Моторола и Самсунг. то бе взето същия ден за същите нарушения – по член 9 и по член 7. Така че нека говорим по същество, а не за инструменти и процедури. Подпомагането на малките и средни предприятия. Има поне три инструмента за държавна ните помощи, които могат да са приложими към малките и средни предприятия. Например, има инструмент за тяхното финансиране не по линия на банковото кредитиране. Насоките за регионалната помощ предвиждат допустима горна граница за държавните помощи за големи дружества. Аз взех това решение, тъй като според мен помощта за регионално развитие трябва да е насочена към подпомагането на МСП и местни инициативи. Предвидена е много по-проста процедура за анализирането на въпроси, свързани с регионалната помощ. Дори не са необходими предварителни уведомления. Доколкото си спомням, около две трети от регионалната помощ ще бъде обект на решение по обща процедура. Така ще намалим бюрокрацията реформите. Аз съм привърженик на реформите, но не всички реформи са добри. Някои реформи могат да се използват за добро, други не. Аз предпочитам онези, които се използват за добро. Но в Европа има примери и за единия, и за другия вид реформи. Господин Ланген, Решението за Нюрбург Ринг ще бъде прието през месец октомври. След броени дни ще можете да го анализирате по-подробно. Вашето предложение за функционалното обособяване на отделните подразделения на Google. Нека ви кажа нещо като на мой приятел от Германия. Когато Железниците приемат отделянето на операторите на мрежата от доставчиците на услугата. Когато това бъде възприето и от доставчиците на електроенергия и от надалеко съобщителни услуги, нека тогава обсъдим и функционалното обособяване в Google, но не по-рано. Председателят благодаря на заместник председател Алмуния ние всички оценяваме извършената от вас през изминалите години работа. Благодаря ви още веднъж за отличното сътрудничество, което установихте и с нашата комисия. Благодаря. Now we start our session uh, on the European semester. Преминаваме към следващата точка Европейското полугодие. Нека първо приветствам с добре, с добре дошли всички представители на национални парламенти. Добре дошли на днешната размяна на мнения, която се провежда в момент, когато се обсъжда следващият многогодишен период 2014-2020 година. А европейското полугодие навлезе в своя ключова фаза. В момента се обсъждат специфичните за отделни държави препоръки. Предстои да се приемат и консолидираните бюджети на държавите членки. Днес ще обсъдим нашия доклад за европейското полугодие. Целта на днешната ни среща е докладът, така както е изготвен от отделните политически групи и да бъде обсъден с представители на национални парламенти. Така ще можем да отчетем и тяхното мнение, преди да изготвим окончателната, най-вече компромисната редакция на доклада. Тъй като сред нас има немалко колеги и тук от парламента, за да дадем възможност на всички представители на национални парламенти да се изкажат. Само по един представител на национален парламент ще има право да вземе думата в рамките на първия кръг. Ако обаче ни остане време по време на втория кръг, повече такива представители ще имат възможност да се изкажат. Осигурен е устен превод с 21 езика. Имате карти за изказване. Ако някой от вас желая да се изкаже, нека попълни картата за изказване и я даде на разпоредителя тук в залата. Сега ще дам думата на господин Дебакер за най-много 10 минути. Предстои той да ни представи доклада си. След това ще дам думата на докладчиците в Сянка и на депутатите от национални парламенти. Господин Дебакер. To... Благодаря, господин председател. И от мен добре дошли на представителите на националните събрания, националните парламенти. Винаги е много полезно да обсъждаме докладите на Европейския парламент за европейското полугодие с вас, представителите на националните парламенти, така щото да се запознаем и с вашите възгледи и ние в политическите групи, между политическите групи да се опитаме да стигнем до, до, до компромиси. Докладът ми, както каза председателя, е много навременен. Предстои заседание на Европейския съвет, където ще се приема а, а, това. А парламента трябва да отправи много силно послание. Винаги нашите доклади, доклади до сега са били много сбити и целенасочени. Насочвали сме усилията си а, към някои основни приоритетни области, които парламента е отделил. И в миналото също сме го обсъждали с вас. Накратко ще ви запозная с доклада. Той е, почива на четири основни стълба. В началото се описва економическото положение, в което се намираме все още и днес. През последните две години е, Станахме свидетели на, наскромен растеж и възстановяване в някои страни, но този растеж трябва да стане устойчив през последните няколко месеца виждаме обаче, че нещата не стоят така, а напротив, връщаме се в много мътни води и опасно, опасно положение. Европейските депутати си дават сметка за, за това в какво положение са много европейски държави членки в и извън еврозоната и най-вече проблема с безработицата сред младежите. Както казах, докладът ни почива на 4 стълба. Първо, се казва, че е, рамката на економическо управление се изпълнява при много тежки условия в период на криза и затова тя трябва да бъде укрепена. Вчера разговаряхме с господин Драги, председателя на Европейската централна банка и говорихме именно за това, за промени в економическата рамка и в економическото управление. Трябва да се създаде доверие в пазарите, така че промяната на рамката на економическо управление из основи не, не е нещо, което можем да си позволим. Предвижда се и достатъчно гъвкавост в този текст, но трябва да видим комисията какво ще предложи в това отношение. Има естествено и условия, които са залегнали в тая рамка и а, акцента трябва да пада върху структурните реформи и тяхното изпълнение. Накрая също става въпрос и за, за интелигентното фискално консолидиране. Усилия вече се полагат в държавните членки и те трябва да продължат така, защото да се освободим от времето, което носят много държави. След това, работата и задачата на политиците и държавите членки при изпълнението на структурните реформи, също и как изглеждат нещата от гледаща на паричната политика. Господин Драги подчерта, че трябва да се предприемат допълнителни действия в областта на реформата в паричната политика, но също така отчете, че само чрез парична политика не може да се, да се превъзмогне кризата. Така че разглеждаме и някои регулаторни рамки, които съществуват както на европейско, така и национално равнище, за банките, за финансовите пазари, така че да имат, да, да имат достатъчно свобода а, да, да, да интегрират а, тези реформи. Третата точка е, е, е конкурентоспособността и растежа. Естествено, говори се Говори се и за, и за а, нивата на затлъжнялост а, в Европа, както частни дългове, частния дълг като цяло, така и държавните и публичните а, дългове. И какво може да се предприеме на, на национално, местно, както и на европейско равнище. А, какви нови идеи се предвиждат а, на пазара и по какъв начин това може да се свърже с устойчивия растеж в областта на фармакологията, цифровата програма. Последната точка от доклада ми е свързана с основната тема на економическото управление и отчетността. Една от причините, поради които заседаваме изобщо, е да, да, да, да гарантираме максимално демократично водене на тия а, дебати. Миналата година парламент а, излезе с а, доклад от името на тройката. А, там споменаваме и това, че Еврозоната може да получи свое представителство в някои международни институции, е, чието, е, така, щото да, да, да е, оказва влияние в вземането на решения в тези международни институции. Акцентът пада върху економическото управление, а също така и наличните инструменти за това държавите членки да поемат своята отговорност и да следват препоръките, които се приемат от, от съвета. Препоръките са насочени към конкретни държави членки, те се разписват от комисията, но се одобряват от съвета, от всички държави членки, така че трябва да се изпълняват. За сега едва, едва 10-15% от препоръките изобщо се изпълняват, а около 40% изобщо не се и разглеждат от държавите членки, което не е приемливо. Това, господин председателю, е накратко съдържанието на, на доклада ми. И сега с радост ще изслушам въпросите на колегите и на представителите на националните парламенти. Ще отчета всичко, което казвате и ще го имам предвид през едните няколко седмици, когато нанасям промени в доклада и водя преговори с другите политически групи, за да постигнем компромис. Сега докладчиците в сянка. Първо господин Дариус Розати. Не повече от 3 минути, ако обичате. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Дебакер, е, докладчика, за, за работата, за усилията. Е НП споделя повечето от моментите в доклада. Смятаме, че е правилно насочен. И е чудесно, че в крайна сметка излизаме с доклад, който наистина се занимава с най-важното. Това е една от първите оценки на европейското полугодие. И важното е да се подчертая, че е, националните препоръки, препоръките по страни не се изпълняват сериозно. И напълно съм съгласен с е, докладчика ни, че трябва, трябва да, да направим нещо така че държавите членки да подхождат сериозно към препоръките към тях и, и да ги възприемат като собствен императив за действие. Тъй, че можем да се обърнем към колегите от националните парламенти с призив да обръщат по-сериозно внимание на препоръките и да се опитват да ги интегрират в, в, в собствения си законодателен процес бихме могли в някакъв етап от е, цялостната процедура да се допитваме до националните парламенти, така че да знаем е, какво става там, какво мислят те. Е, и за да са наясно те предварително какви конкретни препоръки планира да, да приема съвета. Така националните събрания ще са по-наясно с това, което се предлага. От друга страна също сме съгласни, че трябва да се продължат структурните реформи и че паричната политика сама по себе си не е достатъчна че трябва да бъде допълнена с съответната фискална политика за да се стигне до, до една, една подходяща палитра от политики. Трябва да продължим работата по банковия съюз и да отчетем, че едно от основните затруднения качеството на инвестициите, слабостта в тази област. при заседанията с другите докладчици в Сянка ще се опитаме да стигнем до съгласие, така че да излезем с един доклад, който допълнително да координира економическата политика. Благодаря. Тибор Цани, социалисти и демократи. Благодаря, господин председател. И аз искам да благодаря господин Депакер за доклада. Наистина мисля, че тръгваме правилно посока с него. Колегите от групата ми и аз лично сме, сме внесли редици изменения, както, както и бяхме обещали. Мисля, че се оформи обаче един обещаващ компромис. Няма да говоря по първоначалния вариант на, на доклада, ще очертая някои от основните моменти, които смятам, че трябва да бъдат променени или включени в доклада, които са, са основни приоритети за нашата група. Три са тези момента в общи линии. Не сме съгласни с твърдението, че структурните реформи биха, биха гарантирали економическо възстановяване навсякъде в Европа. Премахването на ограниченията, както видяхме през последните няколко години, не, не са източник на, на напредък. Напротив, някои социални групи а, се оказват в, в много затруднено положение – Смятаме, че докладчика прекалено голямо значение отдава на, на ролята на, на, на, частната собственост и частния дълг. Е, в доклада се пренебрегва е, обществените активи. От друга страна, а, е, е, се радваме, че успяхме обаче да, да, да се придвижим по-близо до, до, до компромисни формулировки. Има обаче все още някои моменти, които, които трябва допълнително да се разгледат. В четвъртък на срещата на докладчиците но съм оптимистично настроен. Следващия момент е описанието на ролята и положението на жените на пазара на труда. Това е друг ключов приоритет за нашата група и не е тайна за никого че, че е, е, успяхме да, да внесем предложение за компромисно изменение. Благодаря и на колегите от националните парламенти за участието в този процес. Много е важно за нас тяхното мнение по отношение на, на, на препоръките по страни и по европейското полугодие изобщо. Представителя на ЕКР, заповядайте. Благодаря, господин председател. Както казах при първото разискване, господин Дебакер е успял да очертая основните проблеми на европейската економика. Нещо повече. Има и много правилни наблюдения по конкретни отрасли, къде, където има нужда от модернизация економиката. Например, у нас в Финландия Реформите в здравеопазването са посочени пенсионната система и социалното осигуряване. Също така се подчертава значението на частните инвестиции за растежа. Като цяло съм съгласен с докладчика за проблемите на европейските държ... държавите членки на Европейския съюз. Също така съм съгласен и с решенията, които се предлагат. Това, което не съм съвсем съгласен, е ролята на Европейския съюз при разрешаването на тия проблеми. Ако сега разгледаме компромисните е, е, изменения, които се предлагат, някои от тях не са приемливи за нас, най-вече К, С и В не можем да приемем. Също така не приемаме, не приемаме компромиси, които, които целят да направят препоръките по-задължителни за държавите членки. Т.е. да трябва да обясняват държавите членки защо не са изпълнили дадена препоръка. Сега, препоръките по, по държави, както посочва комисията съвсем ясно, са препоръки, които почиват на, на обстоен анализ на положението във всяка страна и също се дава в тях насока. Насоки се дават за това как да се подобри конкурентоспособността, да се осигури растеж и нови работни места. Препоръките трябва да, да си останат препоръки. Тъй, че е, недопустимо е да се предвиждат санкции при неизпълнение на препоръките от страна на държави членки. В е, една демократична среда економическата политика трябва да се определя от политици, избрани от а, е, народа, от, от хората не може не, не избрани служители да контролират и да наказват държавите членки за неизпълнение на някакви препоръки. Мариза Матияш от името на ГУЕ. Благодаря. Господин председател, и аз искам да поздравя за добре дошли колегите от националните парламенти и да благодаря на докладчика. Няма да се изненадат, е, като кажа, че различията в нашите, нашите мнения са доста сериозни по отношение на европейското полугодие. Докладчикът тръгва от е, една отправна точка, която е, че страните, които са предприели структурни реформи, са постигнали по-добри резултати по отношение на растежа. съвсем не сме съгласни с а, това. Страните, които бяха подложени на най-сериозни реформи, всъщност а, пост... разрушиха економиките си, сринаха се економиките там. Задълбочи се проблема с безработицата. Та не мисля, че може да се говори за, за възстановяване на економиката в Европейския съюз за сега, защото затягането на колоните, мерките за финансова дисциплина се провалиха. И, и се отразиха пагубно на обществените финанси. Трябваше да подобрят положението, но всъщност те отслабиха економиката. Реформите които се изпълняват и, препоръките за допълнителни реформи изобщо няма да осигурят никакъв растеж, няма, няма да променят перспективите. Основният проблем с стабилността на обществените средства идва от рецесията и от това, че не се борим, не можем да се преборим с безработицата. И това не се засяга от доклада. Предлага доклада бюджетно консолидиране – но ще, по този начин ще, създада, ще създаваме допълнителни проблеми от същия вид. Продължава основния инструмент да, да е намаляване на разходите. Знаеме, че повечето економики в Европа са в рецесия или се радват на съвсем скромен растеж. Но какъвто и да било растеж, ще настъпи тогава, когато нарасне потреблението. По отношение на конкретните препоръки по страни, трябва да се отдава все повече значение на, на, на политики, насочени към а, а, предлагането. И това го няма. Трябва също да се осигури увеличаване на, на възнаграждението, на работното възнаграждение. Без това няма как да се стигне до, каквото и да било подобрение на економиката. Тъй, че нашите предложения а, са възражение на, на всички тези моменти. Европейското полугодие не дава достатъчно, достатъчно промощия на националните парламенти в такава област, важна област, като, като бюджета. Следващия оратор. А, благодаря, господин председател. Ето така виждат колегите от националните парламенти колко е трудно да се приеме нещо единодушно или с мнозинство. Виждате, че Две са разделенията на мненията. Лявата страна на, на, на парламента гледа много критично на, на развоя в, в економическото управление. Отдават акцент на, на и възраженията, че се говори за събестоеността на труда и намаляването на разходите. От друга страна, говори се за частната задлъжнялост И както казах, намаляването на разходите на съвестността на труда не е социален подход. И мисля, че все повече и повече колеги разбират, че това не е, не, е, не, е, не е решение. Но трябва да стигнем до, някакво, до някакво един, някакъв компромис между лявото и дясното. Следващото разделение за това какво ще бъде естеството на економическото управление. Колегата от Финландия е истински типичен финландец, според мен, каза, че да, окей, можем да си говорим в Европа какво трябва да се прави, но в крайна сметка няма нужда нищо да, да координираме. Ми кажете си направо, че не, искате, че не искате еврото. Някои групи го искат, други не го искат, но и по този въпрос има разделение това, което каза докладчика, е силно економическо управление, но ако иска, ако иска да постигне единодушие или компромис в парламента, трябва по някакъв начин да привлече и, и, и лявата страна на парламента. Трябва, трябва да се балансира този, този, този е, доклад. Аз не, не, не мога да виня колегите либерали. Казвате, че сме тръгнали вече по пътя към растежа, но, но, но, но това е, може би, твърде оптимистично, особено като се вгледаме с това, кое, какво става напоследък. Докладът е, прекалено голямо значение отдава на частните инвестиции. А пък ако се вгледаме в историята, ще видим, че, че намаляването в инвестициите е, бе на лице както и, от, както и в частния сектор, така и в областта на, на, на публичните финанси. Трябват ни и двата вида инвестиции, и двата източника на средства и мисля, че това трябва по-ясно да бъде формулирано в доклада. За сега добре вървят преговорите с докладчика и понеже му трябва мнозинство, трябва по някакъв начин да привлече и левите си и колеги. Друго нещо много важно. Проблема в момента е, че се отдава прекалено голямо значение, т.е. единствено се отдава значение на намаляването на, на, на, на разходите за труд. Важно е да се постигне баланс капиталовите разходи. Трябва, трябва, трябва да се предприема един балансиран, равносен подход към, към реформата. И накрая, господин председателю, трябва повече да, да се говори в препоръките по страни за избягване на, на данъчното облагане. Това е не, неделим елемент от економическото управление. И крайно време е Холандия, например, да бъде посочена, да бъде посочена изрично от комисията в, в това отношение. Благодаря ви. Благодаря Бас Европа на свободата и пряката демокрация. Не, не виждам, няма докладчик сянка, но, но ако има представител, който иска да се изкаже, господин Офлин има думата. Благодаря. Е, няколко са проблемите в текста. Вече беше казано, че, че се радваме на възстановяване. Не е верно това. Да. Основният обаче проблем, който също до някъде бе засегнат, е това, че е, се призовават е, правителствата да изпълняват реформи, които се предписват е, от европейски институции, а пък правителствата се отчитат пред националните се парламенти. Чухме господин Драги за уеднаквяване на политиките в еврозоната, чували сме за реформи и уеднаквяване, сближаване в образователната система. Всичко това предполага едно правителство. И изобщо да се закрият държавите, страните, като, като субекти, да се залечат националните валути и така нататък. Няма никаква демократична легитимност на това да се разпуснат националните правителства, защото те, защото те са носители на идентичността на, на нациите си. Еврото само по себе си всъщност трябва да, трябва да бъде премахнато, а, така че да могат отделните държави членки да контролират собствените си лихвени а, проценти и изобщо и, по такъв начин само ще могат по-слабите економически части на еврозоната да се възстановят. обществената търпимост към всичко това ще спада не, не, неизбежно с течение на времето. Председателя. Сега даваме думата вече и на колегите от националните парламенти. Двама колеги са заявили желание. Давам думата, не ще давам думата на двама по двама. Двама от национални парламенти, след това двама колеги от нашия парламент. Хубер Фукс, първо от Националния съвет на Австрия. Заповядайте. Благодаря. Благодарим на парламентарната комисия по економически и паритни, парични въпроси за това, че ни покани на днешния дебат в Австрия е предприята процедура по, по прилагане на, на изискванията и препоръките към Австрия правителството ще е, извърши оценка на бюджетната реформа и там една от основните е, теми е и написването на предложения за хармонизиране на, на бюджетните процедури спрямо изискванията от Европейското полугодие. Австрийския парламент участва в изготвянето на програмите за, за реформи и, и в бюджета, разбира се, но е възможно да взема, да взема участие и в приемането и изпълнението на препоръките. Парламентар... Парламентарната бюджетна служба следи изискванията към парламента в това отношение. Има редица инструменти, чрез които може да се осигури по-сериозна роля на, на националните парламенти. Например, възможността да се призовава Европейската комисия да дава по-подробни разяснения на препоръките, които издава. Катаринг Собор Унгарското национално събрание. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за поканата да участваме в днешното ви заседание. То е много важно заради темата Европейското полугодие. Това е сериозен приоритет за нашия парламент. Стратегията Европа за 2020 година и изпълнението на стратегията бе разгледано в парламента ни в Комисията по европейски въпроси. Миналата година за първи път бе изготвена оценка на всяка отделна държава членка в това отношение. Също така сме разглеждали препоръките по страни и това как и доколко държавите членки ги изпълняват. По отношение на, на, на препоръките за Унгария, те, те се постоянно идват все нови и нови и доста от тях се повтарят. Това означава, че ни трябва повече време. Да, ние сме съгласни с редица от препоръките, но не с всички. Не сме съгласни, например, с препоръките, свързани с данъчното облагане. Данъчната система е, е, е национален прерогатив. Тая година комисията също за решение за публичните дейности. После следващия въпрос. Условията на труда и, достъп до пазара на труда на жени, най-вече млади майки, това също се подчертава, че има подобрение в Унгария. В Унгария има и проблеми с фискалната дисциплина, макар и да имаме известен растеж. Друг важен момент е активното участие на държавите членки. Благодаря ви за вниманието. Uh, така, сега членовете на Европейския парламент. Ивана Малетич първа. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички колеги от националните законодателни събрания, колеги от Европейския парламент. От доста време обсъждаме страновите препоръки и в частност тяхното изпълнение. И в тази връзка за изпълнението, ролята на националните парламенти може да бъде твърде значима. Изпитам защо само Европейската комисия упражнява контрол върху изпълнението на страновите препоръки. Не би ли било, според мен било, би било още по-добре е, контрола да се осъществява и от националния парламент, тъй като законодателната и изпълнителната власт на национално равнище са е, еднакво длъжни, овластени да изпълнят препоръките в интерес на економическия растеж. Благодаря на нашия докладчик за отличния му доклад. Благодаря и на госпожа Данута Хюбнер, която чрез своите изменения и допълнения на доклада подчертава значението на връзката между економическата и кохезионната от друга страна политика, както и значението на европейските структурни и инвестиционни фондове за стимулиране на инвестициите в интерес на реформите и изпълнение на препоръките, дадени от Европейската комисия. Благодарение на това кохезионната политика е, ще се насочи по, по тясно към, към развитието. Така накрая развитието е приоритет на, на политиката ни е, за периода 14-20 година. И най-сетне структурната реформа, е, данъчната или бюджет консолидация и капиталовложенията са трите стълба на растежа обаче се оказва, че бюджетните ограничения е, задушават растежа, като не дават достатъчна свобода на инвестициите. И държавите би трябвало да имат достатъчна възможност за проява на гъвкавост, за преценка – в това число да поискат удължаване на срока за бюджетна корекция, вместо в интерес на спазването на този срок да се поставя под въпрос благосъстоянието на економиката. Елиза Ферейра. Благодаря на докладчика за упоритата работа, която е извършил и върши. Приветствам колегите от националните парламенти и смятам, че предметът на нашата дискусия е изключително важен. Европейското економическо полугодие представя сериозно нарастване на вмешателството от страна на европейските институции в бюджетните дела на всяка от държавите членки. И, и всички си даваме сметка, мисля, за последиците от това. Що се отнася до самия доклад? Е, в него, от наша гледна точка, има положителни елементи, в това число противодействието на данъчните измами и неплащането на данъци, политическата воля за доизграждане на банковия съюз, е, изпълнението на стратегията 2020, но според мен Съдбата на този доклад, е, според нашата политическа група, ще зависи от неговото послание в потвърждение на досегашната стратегия или при това подчертаване на необходимостта от корекция на тази политика. Всичко ще зависи от изхода на, на преговорите. Но ние смятаме, например, че ако в окончателния си вариант доклада оценява единствено положително до сегашната практика и надценява е, постигнатия економически успех, това няма да е приемливо за нас. Еврозоната по последни данни расте с темп от 0,8%. Е, изправени сме пред опасността от е, инфлация. В същото време Централната банка смята, че положението на пазара не дава възможност за прилагане на класическите механизми на паричната политика. По-нататък структурната реформа е, се смята за универсално лекарство, но по места в държавите членки установяваме, че тя води до економическа стагнация, до вътрешни диспропорции, до намаляване на търсенето и на инвестиционната активност. всичко това трябва да се промени. И в тази връзка спазването на страновите препоръки предполага качеството на тези препоръки също да бъде предмет на дискусия. Ние много трудно бихме могли да приемем идеята да се каже в доклада, че държавните капиталовложения нямат положителна роля, докато частните имат. Напротив, е, и единият, и другият източник на капиталовложение е от значение. Впрочем, както показа самата криза, частните капиталовложения далеч не са без своите недостатъци. Та, та има доста, доста въпроси, е, които те първа трябва да обсъждаме. И да видим как ще еволюират преговорите между докладчика и докладчиците в сянка. Така че за сега окончателният вод далеч не е предрешен. Благодаря. Бироте Висайте от парламента на Литва. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за възможността да участваме в тази дискусия. Впрочем, благодаря и за много конкретните препоръки, отправени към нашата страна. Трябва да кажа, че Литва се нарежда сред десетте страни, е, които не страдат от макроекономически диспропорции. Ако попитате обаче нашите съграждани, доволни ли са от живота в Литва, опасявам се, че по-голямата част от тях ще кажат не. Бих искала да обърна вниманието на докладчика към неравенството в световната економика и особено в Европейския съюз. Пропаста между бедни и богати днес е най-дълбока от времето на Втората световна война насам. Също така шири се бедността сред заетите, сред трудещите се. Така че бих искал да обърна вниманието и на докладчика, и на комисията, на въпроса за данъчното облагане, така че то да стане по-справедливо и на борбата с неплащането на данъци. Тъй като ако желаем да опазим демокрацията, да възпрем възхода на крайно десните и популистите в Европа, този проблем – трябва да бъде решен. И сега някои реформи не могат е, е, да бъдат проведени в срок е, предвид руско-украинската криза. У нас очакваме спад на, на ръста на брутния вътрешен продукт поради неблагополучията в селското стопанство в резултат от тази руско-украинска криза. И накрая въпроса за енергийната сигурност. Литва, разбира се, полага големи усилия е, за изграждане на мрежови връзки е, през граница. Към края на тази година в Клайпеда ще бъде пусната в експлуатация мощността за втечнен природен газ. И бихме искали да обърнем вниманието на колегите от Латвия е, и от Европейската комисия е, на въпроса за тръбопровода между Клайпеда и Чукалис в Латвия. Що се отнася до електроенергийната мрежа? Ние сме положили много усилия за изграждане на връзката с Полша – обаче имаме своите притеснения за хода на е, работите, на, на строителството от полска страна. И това, това са неща, които би трябвало да се обсъждат. Благодаря. Благодаря. Камера на представителите на Холандия. Госпожа Схухт. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на вашата комисия за това, че организирате тази междупарламентарна размяна на мнения. В отговор на въпросите, които ни задавате, с какъв положителен опит може да се похвали Холандия? Първо, смятаме, че отрасловите, постоянните комисии на парламента би следвало да отговарят за съответната област на, на европейската политика. Ето защо препоръките отправени към Холандия за бюджета, за общественото здравеопазване, за пенсионното осигуряване, за е, жилищния пазар, са предмет на обсъждане от съответната отраслова комисия в нашия парламент, а не толкова от Комисията по европейските въпроси. Освен това, пленарният дебат е, за Националната програма за реформа и стабилност се е, обсъжда е, преди изпълнителната власт на Холандия да представи програмата на Брюксел. На трето място, е, след като парламента приеме е, своите е, решения, правителството строго ги спазва. И що се отнася до следващата, 2015 година, през последните две години холандското правителство прие мащабни мерки на, на рестрикция, така че бюджетният дефицит падна от 4,5% през 2011 година на 2,8% тази година. За следващата година не се предвиждат нови бюджетни съкръщения, макар че много от тях все още са в ход. Слава Богу, нашата економика лека по лека се измъква от лапите на рецесията тази година. И, например, държавните разходи за здравеопазване намаляват значително чрез децентрализация на общинско равнище. Всичко, което вършим е в съответствие с страновите препоръки, отправени към нас, в резултат от което дългосрочния коефициент на стабилност, показател, който ползва Европейската комисия, е, е в положителни стойности вече за Холандия и е, не сме е, подложени на риска от прекомерен бюджетен дефицит. Благодаря. Господин Галперц от е, Европейска народна... Госпожа Галперц, извинете, от Европейска народна партия в Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Аз приветствам колегите от националните парламенти и изключително важно е да, да се срещаме на, на, по такива поводи. Бих искал да засегна два въпроса. Първо бих искала да задам въпрос на представителите на Европейската комисия. След това бих искал да коментирам и доклада. Мнозина тук споменаха за проблеми, които възникват във връзка с изпълнението на стартовите препоръки. И после самата дума препоръка предполага да се вземе становището и на отсрещата страна. И проблеми е в това отношение има и от едната, и от другата страна. Има една насока, която аз абсолютно не мога да приема. Една препоръка не може да бъде задължителна и неизпълнението и да до, до едва ли не финансови санкции. Ефективност по този начин няма да бъде постигнат. Фактически подходът трябва да бъде променен. А що се отнася до доклада, аз поздравявам докладчика, но съм внесла няколко изменения и допълнения. Съгласна съм с колегите, които казват, че има още много да се направи, че е постигнатото в економиката, економическият растеж не са достатъчно убедителни. И значи, моите изменения са свързани с възможностите за укрепване на растежа в един конкретно сектор. Нещо, от което не се възползваме в достатъчна степен. Огромното ни предимство е вътрешният пазар. И той трябва да бъде укрепен. В тази връзка са моите предложения за изменение и допълнение на доклада. Само така бихме могли да допренесем за економическо оживление с разчитане на малките и средни предприятия при това. Ние го повтаряме от години. И, и, и все така малките и средните предприятия се натъкват на непреодолими проблеми, най-вече от финансов характер. Економическият растеж, новаторството, заетостта, социалната интеграция могат да е, разчитат да се развиват в правилната посока, ако има здрави, стабилни, малки и средни предприятия. На, на това наблягам аз, в това число на данъчното облагане. Някои колеги го споменаха, заявявайки, че данъчното облагане е национална прерогатива, с което не мога да не се съглася, но в същото време както съм казвала и в свой доклад за данъчното облагане, неплащането на данъци е, е, е явление, което е, може да бъде предотвратено само ако обменяме повече информация помежду си. Следващият докладчик от Европейския парламент, господин Байе, Благодарим на, на колегата. Впрочем, приветствам нашите колеги от националните парламенти. А що се отнася до докладчика, с много неща можем да се съгласим, с много обаче не. Значи, например, когато казвате, че частните инвестиции били е, е, по-положителни за растежа от държавните. Аз мога да ви дам цяла поредица от примери за частни инвестиции, които опровергават вашето твърдение. Е, да вземем е, е, приватизацията на железниците в Великобритания, където нараснаха цените, пораснаха происшествията. От Франция, ако вземем Арселор Митал е достатъчно красноречив пример в металургията. Така че трябва да има равновесие е, между е, е, двата източника на инвестиции. Без държавни инвестиции, всъщност аз твърдя, че частните биха били по-малко ефективни. Например, ако фламандската общност е решила да инвестира в развитието на Антверпен, което е факт, то е, е, защото смята, е, че това би имало своя положителен економически ефект. В никакъв случай не може да се твърди, че държавните инвестиции са пари хвърлени на вятъра. Следващият оратор е, е председател на Комисията по финанси на Ирландския парламент. господин Линч. Господин председател, колеги, членове на парламента, благодарен съм ви за тази възможност да обсъдим европейския семестър. Ирландия за пръв път тази година участва в е, е, това упражнение като свидетелство за постигнати от страната успех – усилията за изход от економическата криза. Последните наши данни от миналата седмица е, са много насърчаващи. Очаква се за тази година ръст от 4,5% до 2015 година трябва да се постигне бюджетен дефицит от 3% от БВП темповете на намаляване на дефицита са по график. Ние като национален парламент изпреварващо се включихме в процеса по европейското полугодие тази година. Редица от нашите комисии обсъдиха препоръките, когато те се появиха през месец май с отрасловите министри, в това число на финансите, на европейските е, въпроси, на економиката. Освен това, тази година в допитването си до различните заинтересовани страни по повод на бюджетната процедура, ние като Комисия по финансите поискахме от тях да държат особено сметка за страновите препоръки. Бяха поставени редица въпроси за изпълнението на препоръките, за оценка на въздействието върху различните економически отрасли на страната – Отрасловите комисии на нашия парламент следят много внимателно процеса и фактически упражняват непрекъснат контрол върху изпълнителната власт във връзка с тези препоръки. Ние гледаме много положително на страновите препоръки, но трябва да кажем, че срокът между публикуването на препоръките и приемането им от Европейския съвет е твърде кратко. Би трябвало всъщност да се даде повече възможност, повече време на националните парламенти да обсъдят тези е, препоръки. Ако те бъдат публикувани по-рано, както прочем е ставало до сега, би имало повече време националните парламенти, а и Европейският парламент да обсъдят препоръките и дори да проведат съвместни дискусии. В заключение, господин председател, страновите препоръки са практически значим инструмент за нашата економика – това число за намаляването на бюджетния дефицит. Обаче бюджетната консолидация трябва да намери своя противовес в инвестициите. И простият въпрос е такъв. Каква е целта на европейското полугодие? Вероятно да се повиши отговорността и демократичната легитимност. И в такъв случай аз бих предпочел препоръките да акцентират върху инвестициите, върху дългосрочните инфраструктурни проекти. Но в основата на всичко това следва да има някакъв социален дивиденд. Би трябвало да имаме конкретна препоръка и за Европейския съюз, не само по страни. На изхода от кризата – тук не става дума само за постигане на бюджетен баланс. Та, с оглед на това, господин председател, ако има един основен недостатък на европейското полугодие, то е, че насочвайки вниманието към отделните страни, някак пренебрегва въпросите за Европейския съюз. Благодаря. Да, има, има препоръки, прочим, за цялата еврозона. Разбира се, е, Ирландия не членува в е, еврозоната. Сега, пред, е, член на португалския парламент, комисия по бюджет и финанси. Благодаря. Аз високо оценявам тази възможност представители на националните е, парламенти да, да разговарят с вас, с вашата комисия. Така че заедно да мислим за европейския семестър. Според нас в контекста на европейската криза липсваше координация на економическата политика и демократичен дефицит. Ето защо Европейският семестър в началото си без стъпка в правилната посока за изграждането на по-тесни връзки е, между е, решенията, вземани от отделните страни в областта на економиката и паричната политика, които решения е, се ползват с по-висока степен на демократична легитимност. Обаче трябва да помислим и за пределите на тази координация. Защо се оказва, че Европа е на прага на дефлацията, с практически нулев растеж и е бюджетни ограничения в много страни, възпрепятстващи растеж? Португалия е красноречив пример за това – Португалия току-що приключи три годишна програма на корекции под контрола на така наречената тройка. Е, три години рецесия и стратегически отрасли на нашата економика се свиха. Е, било то по политическо е, решение или поради неблагоприятни економически резултати. Така че Португалия не гледа безрезервно на някои от препоръките, отправени към нея. И вашата комисия и Европейската комисия би следвало критично да преценят резултата от намесата на тройката и оттам да приемат нови форми на сътрудничество и координация в економическата област. За да не се поставя под въпрос економическия растеж и създаването на работни места. Да, трябва да се противопоставим на неплащането на данъци, на данъчните убежища в Европейския съюз, на данъчния туризъм от страна на големите търговски дружества. Да, трябва да доизградим банковия съюз със съответните депозитни гаранции за нашите е, обикновени вложители. Трябва да мислим гъвкаво по бюджетната политика, координирайки своите позиции в името на, на Европа и на доверието на португалските граждани. Не. Думата имат колеги от Европейския парламент Бернт Луке от групата на ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Ще се изкажа на немски. Приветствам Бих приветствал с добре дошли членовете на германския Бундестаг днес, но за съжаление сред нас няма техни представители. Германският Бундестаг блести със своето отсъствие. И според мен това е обидно за нашата комисия, тъй като за всички нас е ясно, че европейското полугодие е важен инструмент за отправянето на препоръки към държавите членки, с които те поне би трябвало да се запознаят. Би следвало тук в нашата комисия държавите членки да вземат отношение по тези препоръки. Жалко е, че сред нас няма представители на Бундестага. Жалко е също, че германското правителство дори не се и прави, че следва препоръките в рамките на европейското полугодие. В тях се съдържа предложение за данъчна реформа, за разширяване на данъчната основа, но в Германия не са изготвени съответните законопроекти. Следва също така според препоръките да се промени схемата за финансиране на пенсиите за майки. Но явно германското правителство също не, не е отчело и тази препоръка. Препоръчва се също така да се предоставят стимули за увеличаване на пенсионната възраст, не за нейното намаляване. А германското правителство направи наскоро точно обратното, намали пенсионната възраст на 63 години. Следва също така според препоръките да се подсилят втория и третият стълб на пенсионно-осигурителната система. Германското правителство не е направило нищо и по този въпрос проблемът се отежнява от и от действията на Европейската Централна банка, която постоянно понижава лихвите, т.е. няма никакъв смисъл да се спестява. Следва също така, според препоръките, да се намалят и разходите за пълното извеждане от експлоатация на АЕЦ в Германия. Германското правителство не е предприело нищо и по този въпрос. Мисля, че препоръките трябва да бъдат преразгледани по същество. От Германия се изисква, например, да намали данъците от една страна. От друга страна се изисква в бъдеще пенсиите за майките да се финансират от постъпления от данъци. Тоест, от това би проистекла необходимост да се повишат данъците. Подобни противоречащи си препоръки не вършат работа. Би трябвало да се съгласуват по-добре тук в Европейския парламент. Благодаря на господин Луке, госпожа Данута Хюбнер. Благодаря, господин председател. Ще направя няколко бележки по измененията, внесени от мен и мои колеги от политическата ми група. Ивана Малетич се спря на някои от тях. Когато парламентът водеше преговори по нормативната уредба за кохезионната политика 2014-2020 година, предложихме мерки, които обвързват Европейския фонд за структурни е, европейските структурни фондове с европейското полугодие. Това предложение бе резултат от обсъждания тук в Европейския парламент за по въпроса за по-ефективното използване на европейските фондове с цел подпомагане на структурните реформи и излизане от кризата. Говорихме и за изпълнението на препоръките по страни. Обвързването на структурните фондове и европейското полугодие в рамките на целия цикъл на структурната политика, от предварителната оценка до сключването на споразумения за партньорство, изготвянето на оперативни програми, дава възможности за промени в оперативните програми, когато това се изисква в препоръките по страни. Сега в 2014 година, в началото на многогодишната финансова рамка, е настъпил моментът да се установи връзка между структурните фондове и препоръките по страни. Така ще може да се подпомогнат не само публичните инвестиции. Знаем, че така ще се създаде възможност и за привличането на частни инвестиции. Мисля, че тази връзка, за която говоря, трябва да бъде включена в становището на парламента и в тази годишните препоръки по страни. Благодаря. Жорж Киржине от Белгийския парламент. Мерси. Мерси, президент. Мерси е, l'invitation. Благодаря, благодаря, господин председател. Благодаря ви за поканата. Според мен диалогът между националните парламенти и Европейския парламент е необходим, но трябва да се провежда по-активно. Не са ни достатъчни 3 минути време за изказване, за да решим проблема с несъответствието между препоръките, отправени от Европейския съюз и суверенитета на държавите членки, правото им самостоятелно да вземат решения. Мисля, че националните парламенти трябва в по-голяма степен да могат да въздействат върху препоръките на комисията. Основната причина за критика е темпът, с който се консолидират държавните бюджети и се съживява економиката. Как можем да балансираме консолидираните държавни бюджети, без да задушаваме економиката? Как можем да правим инвестиции, които да разкриват работни места, да инвестираме в социалните системи и същевременно да насърчаваме потреблението. В моята страна Обикновено се стига до намаляване на инвестициите, което, от което проистичат много неблагоприятни последици. Гражданите губят доверие както към държавата, така и към европейските институции. Конкретно по доклада ще се спра върху три момента. Първо, енергетиката енергийната ефективност, опитите за установяване на енергийна автономност на Европейския съюз, което е много важно от стратегическа гледна точка с оглед на отношенията ни с Русия. Това е важно и от гледна точка на економиката. Днес не можем да отделим сектора на енергетиката от въпроси свързани с бюджета. Мисля, че този въпрос до голяма степен трябва да залегне в препоръките. Второ, социалният аспект. Вместо да правим всичко възможно, за да намалим разходите за труд, трябва да предприемем повече за постигането на социално сближаване в Европа. Нека разгледаме, например, директивата за командированите работници. Не бива обаче някои държави членки да напредват в економическо отношение за сметка на други. Трето, комисията би трябвало да бъде също толкова строга към финансовите пазари, колкото и към правителствата на държавите членки, що се отнася до финансовите реформи. Трябва да продължим работа по консолидирането на банковата система, но нека отделим внимание и на реалната економика. Нека се възползваме от нея не само за спекулативни цели, но и за да гарантираме растеж. Трябва да се борим и срещу укриването на данъци и данъчните измами. Вече от доста време се говори за една друга мярка въвеждането на данък върху финансовите сделки. Габриеле Тамандра, председател на Комисията по бюджети на Австрийския парламент. Майкро. Herr Vorsitzender. Благодаря, господин председател. Също ще се изкажа на немски. Благодаря за днешната проява. В Австрийския парламент работим по препоръките по страни. В Австрия бе създаден съвет по бюджетни и данъчни въпроси от края на 2013 година насам. Този съвет следи за спазването на правилата в тази област, наложени ни от Европейския съюз. Този съвет излиза с ежегоден доклад. Миналата седмица в Комисията по бюджети в Австрийския парламент на открито заседание обсъдихме този доклад. Ако сме честни, то трябва да кажем, че много от препоръките, отправени от Европейския съюз, имат своите слабости. Например, що се отнася до реформирането на пенсионната система или до вменяването на прекомерна данъчна тежест на труда. През есента на 2013 година в програмата на правителството бяха предвидени мерки за изравняването на действителната пенсионна възраст с законовата такава. Например, действителната пенсионна възраст при мъжете е 56 години, а законовата 60. Препоръките по страни предвиждат да се хармонизира и това хармонизиране на действителната пенсионна възраст и на законовата такава да бъде извършено на по-ранен етап. Но за тази цел, разбира се, и пазарът на труда трябва да възприеме подобна мярка. Например, и той трябва да е готов да гарантира трудова заетост за по-възрастни жени, например. Предвидени са 30 милиона за активни мерки на пазара на труда, въпреки че Австрия е с най-низкия процент на безработица и у нас номиналната номиналното изражение на безработицата възлиза на около 400 000 души годишно. Правителството създаде експертна комисия, която разглежда препоръките на комисията за изместването на данъчната тежест от труда. Някои колеги от националните парламенти, както и европейски парламентаристи, заявиха днес, че препоръките имат и политическо измерение и че държавите членки също трябва да вземат своите политически решения. Няма съмнение в това. И като се има предвид това, постоянно се пораждат противоречия, включително и у нас. Мисля, че трябва да се подобри взаимодействието с националните парламенти в рамките на европейското полугодие. трябва да се подобри и работата на ресорните комисии в националните парламенти, за да могат те да отправят своите препоръки към правителствата. В Австрия постигнахме споразумение за това, че ще работим много активно и тук в взаимодействието с Европейския парламент. Господин Мариес. И аз също приветствам с добре дошли нашите колеги от националните парламенти. И е, за съжаление сред тях не е представител на гръцкия парламент. И както каза господин Люк, е, нали, и германски депутат няма. А разговорът засяга в известен смисъл е, и едните, и другите. нали, понеже става въпрос е, за политиката на госпожа Меркел и господин Шойбле, е, засягаща целият Европейски съюз и за Гърция, решенията, които се вземат, които се гласуват от гръцкия парламент, са решения на тройката – и е, следователно участието на представител на гръцкия парламент тук е, би потвърдило само това, което не веднъж съм казвал в Гърция в това си качество. Днешната политика на Гърция е диктат на тройката. За Гърция няма специфични странови препоръки в рамките на семестъра, тъй като Е, се изпълнява меморандума. Е, един документ, е, един набор от економически мерки довели до економическа катастрофа в моята страна. Колегите от Сириза поставиха въпрос в пленарната зала в тази връзка – за съответствието между економическия меморандум и правата на човека. Економическият меморандум за Гърция фактически е в нарушение на правото на Европейски съюз и на правата на човек, на хартата за правата на човек. И това е положението в Европейския съюз. Германия и Франция диктуват, а Гърция, Ирландия и Португалия понасят катастрофалните последици е, от прилагането на този прословут меморандум. Е, политиката на бюджетни ограничения до никъде е, не стига. 124 милиарда са налети. Безработицата расте главоломно. нашата страна всъщност бе доведена до просешка тояга е, в резултат от диктата на тройката. И този прословут европейски семестър за съгласуване на економическата политика всъщност не върши е, работа, защото не става дума за координация, а за германски диктат върху останалата част от Европа. Благодаря. Кора Ван Нойер Благодаря, господин председател. Няма да се спирам конкретно върху доклада, тъй като според мен моят колега Дебакер е свършил чудесна работа. По-скоро ще се обърна към присъстващите днес тук колеги от национални парламенти. Радвам се, че сте сред нас. Много е важно да разменяме мнения и да споделяме челния опит на отделните страни. Много е важно, според мен, да продължим разискванията, например, за спазването на пакта за стабилност и растеж и за изпълнението на препоръките по страни. Както казаха и преждеговорившите, сред нас няма представители на гръцкия и германския парламент. Но много по-тревожно е според мен, че днес няма представители от други държави. Миналата година, когато се изказах тук от името на моя парламент, положението беше същото. Нямаше представители от доста страни. Не мисля, че нези страни, които днес нямат свои представители, смятат, че това, което обсъждаме, не е важно. Не мисля, че те нямат челен опит, който да могат да споделят с нас. Поне се надявам, че е така. Ние получихме материали от директора на вашата дирекция за връзки с националните парламенти. Мисля, че трябва да се направи много повече за връзките с националните парламенти. Така, може би следващата година тук всичките ще имат свои представители. Нека запитаме колегите от други страни, които не са представени днес тук, защо нямат свои представители и какво можем да направим, за да дойдат тук следващата година. Dran Đurdovic from the Croatian Parliament, the chairman of the Fiscal and Budget От Хрватския парламент, председател на бюджетната комисия. Благодаря. Господин председател, аз приветствам проекта доклада. Мисля, че е, действително обхваща повечето теми, които представляват интерес за националните парламенти. По участието в този процес на националните парламенти е тема, която постоянно се връща в дневния ни ред. Трябва да се зачистят, да се укрепят контактите с националните събрания. А, сега, а, факт е, че само 10% на препоръките по страни са изпълнени през 2013 година. Това трябва да се избегне. 45% от тези препоръки пък са изпълнени единствено частично. Това има голямо значение за, за всички решения, които се вземат, економически и бюджетни решения. Защото независимо колко качествени са решенията и препоръките, с които разполагаме, ако те не се изпълняват, е, няма никакъв смисъл от тях. без прилагане, без изпълнение, нещата губят своя смисъл. Сега по отношение на Харватия специално няма процедура за прекомерен дефицит. Харватия се присъедини към Европейския съюз в момент на рецесия и, и трябва да се отчете, че някои отрасли, като например строителството, са от доста време в рецесия. Препоръките не, не стигат. Трябва, трябва ни повече съдействие, за, за да се насърчи развитието на тия отрасли. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз искам да приветствам представителите на националните парламенти. Благодаря и на докладчика. И също Марис, на Мариса Матеяс благодаря, която е докладчик в Сянка от името на ГУЕ. Тя от наше, е, от наше име внесе редица изменения, които ако се приемат, е, докладът само ще спечели. Един от колегите говори вече за баланса между лявото и дясното в е, парламента. Мисля, че има по-основни трудности, а именно пълн, пълният абсолютният демократичен дефицит в този процес. Днес имаме представители на национални парламенти, но чуде се колко от техните избиратели изобщо са наясно, че се води а, такъв дебат днес. Смятам, че това, което говорим за растежа, не му е тук мястото. Тоест, не, не, не, че имам нещо против економическия растеж, най-вече в страните, които най-много пострадаха от рецесията, но, но действителността е такава, че в страни като моята Ирландия най- затруднените в резултат от е, кризата са в още по-голямо затруднение. Обществените услуги са в по-лошо състояние. Повечето граждани смятат, че са обеднели, че са в по-лошо положение. Много от регионите в държавите членки, като моя собствен регион, са пострадали по един несъразмерен начин в резултат от мерките. И това в немалка степен е резултат от демократичния дефицит, който споменах. Мисля, че трябва да се направи нещо радикално в препоръките по страни. Трябва да се въведе в доклада ни в доклада ни разпоредба текст, че не се изпълняват препоръки, ако те противоречат на, на общата правителствена политика. Мисля, че и ние, и националните депутати се отчитаме и трябва да се отчитаме пред тези, които са ни сложили на тези места. Това са нашите граждани. Така че призовавам всички е, да, да приемаме само такива мерки, които действително да стимулират развитието на, на местните економики. Такива, които да дават възможност за инвестиции и да дадат възможност на най-пострадалите в резултат от досегашните мерки да си поемат глътка въздух. Благодаря. Следващия оратор Сотириус Дзаринаполос. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από όσα είπε χθε ο κύριος Δράγκη, αλλά και τις σημερινές κατευθύνσεις του благодаря, господин председател. Както каза вчера господин Драги, а и днес стигаме до един единствен извод днешната политика ще се следва неотклонно и дори е, все по-остро. Господин Драги, госпожа Меркел. Това смятат и смятат, че е настъпил краят на рецесията. Но според мен те грешат. Ако нещата се развият положителна посока, то е по-скоро в интерес на, на банките, на, на е, капитала. Е, бяха налети фактически безплатни милиарди в банковите системи и това продължава. В същото време трудът поевтинява, което е, какво означава? Означава фактически обедняване, урязване на социалните придобивки, мизерия. Господин е, е, Драги е, казва, че трябва да се съкръщава е, числеността на държавната администрация, на, на държавния сектор. Какво означава това? По-малко е, е училища, по-малко болници. Европейският семестър, Европейският съюз принуждават държавите членки да съкръщават държавните разходи до степен да можем да говорим за репресия срещу народите. Благодаря. От Маркара си Господин председател, госпожи и господа, една <clears throat> предварителна бележка и четири момента, върху които ще се спра. Първо, много се радвам, че си сътрудничим с националните парламенти. Това сътрудничество трябва да бъде засилено, трябва да бъде по-добре структурирано. То не трябва да се ограничава само до европейското полугодие. Необходимо е във връзка с всички действия, които предприехме от началото на финансовата и економическа криза мерки, които нямат правно основание в общностното законодателство, да бъдат обект на сътрудничество с националните парламенти. При това сътрудничество не бива да говорим за това кой на кого какво отнема. Трябва да говорим за общите си европейски цели. Първият момент, върху който искам да се спра, е отправната точка. Каква е отправната ни точка? Това е общата ни валута. Ние сме единствената общност, която има обща валута, но няма обща политика в областта на економиката, бюджета и данъчната политика. Ако искаме да излезем от кризата и да се стабилизираме, ни е необходима обща данъчна, економическа и бюджетна политика на европейско равнище. Второ, европейското полугодие, шесто пакетът, двупакетът, механизмът за стабилност, тройката, това са само помощни структури, до голяма степен на междуправителствена основа структури, които отслабват националните парламенти и Европейския парламент. Тези помощни структури ще съществуват, докато не направим изменения в договорите, докато те не бъдат поставени на общностна основа. Всички мерки, които обсъждаме днес, са временни решения. Тройката трябва да действа съгласно принципи закрепени в общностното законодателство. Много съм скептичен във връзка с усилията, които се полагат в момента за премахването на Европейския механизъм за стабилност. или по-скоро да се продължи неговата работа, вместо да се създаде Европейски валутен фонд. Единствено, когато се създаде Европейски валутен фонд, който да е закрепен в общностното законодателство, ще бъдем сигурни, че във всеки един момент ще можем да предприемем мерки за стабилизиране на еврото, ако има проблеми. Трето, ще трябва да продължим дискусиите за съдържанието на европейското полугодие. В рамките на следващата Европейска комисия господин Московичи и госпожа Тайсен ще отговарят за европейското полугодие. Така валутата, растежът, социалните въпроси и заетостта ще залегнат в европейското полугодие. Тоест, ще трябва да говорим и за общата бюджетна политика. Четвърто, препоръките трябва да прераснат в задължения. При не спазването на тези задължения трябва да бъдат налагани санкции. Всички държавни и правителствени ръководители се обявиха за задължителни препоръки, чието не спазване да бъде и санкционирано. Препоръките трябва задължително да бъдат спазвани но все още чакаме въвеждането на такъв механизъм. Last speaker is... Костас Мавридас е последния, който ще се изкаже. И след това отново ще дам думата на докладчика. Поздравявам докладчика и всички колеги, които са работили по доклада. Господин председател, трудно е да се е, говори някои економически въпроси, без, без да се споменава идеологията. Та едно нещо искам да кажа в тази връзка. Ще се опитам да избегвам идеологически е, изказвания. Сега, в едно изследване на, на препоръките по страни очаквах да, да видя нещо за преструктурирането на, на частния дълг. Нещата на частна задлъжнявост по периферията на, на еврозоната, в страни като Испания, Кипър, моята страна, толкова е високо, толкова висока, че ние няма как да се справим с, с това сега. Хората заслужават втора възможност. Трябва да получат втора възможност. Препоръките трябва трябва да изискват обяснение за това, че се избягва работа по тия проблеми. На какво може да се дължи това? Ами, може би а, авторите на препоръките си мислят, че, че е, могат само така на, на хартия да решават нещата. В момента, в който се отпише някакъв дълг, някой трябва да плати това нещо. Трябва реална економика, която да добавя стойност. Трябва е, основна реформа на процедурата по несъстоятелност. Така че да се укрепи периферната част на еврозоната. Председателя, благодаря. Брайан Хейс също е всъщност изглежда поискал думата, по което сме пропуснали, затова му давам думата и на него. Но моля много накратко. Благодаря, господин председател. Да, накратко ще се изкажа. Радвам се, че сред нас са колеги от парламентите, от държавите членки. Наистина трябва да, да укрепваме, да насърчаваме диалога по повече въпроси. Ето какво искам аз да кажа. Препоръките по страни и процеса по, по полугодието, който обсъждахме преди две седмици, наистина трябва да доведат до, до поемане на отговорност за изпълнение на препоръките от страна на страните. Не става въпрос за принуда, става въпрос за това да се получим от други страни. Например, защо безработицата сред младежите в Германия и Австрия е 6-7%, а, пък в Британия, Великобритания и Ирландия около 20%? Какво правят в тия страни като обучение, като приобщаване на бизнеса, така че да помогнат на младежите да си, направят, да си намерят работа? Това е въпросът, на който трябва да отговорим. Как да подобрим публичната администрация? Съгласен съм с колегата Линч от моята община. А, има, има прекалено голям марш, прекалено голямо разстояние във времето между из... написването на препоръките от Европейската комисия и приемането им в а, съвета. Така че трябва, трябва да подобрим собствената си ефективност като част от публичната администрация. Е, измененията на Данута Хюбнер е, и, и някои от предложенията на самия докладчик е, Бакер, мисля, че трябва, мисля, че трябва да, да се подчертая, че трябва да се използва многодишната финансова рамка, да помогне на страните да адаптират, да приспособят публичната си администрация това е скъпо струващ процес, най-вече е, в момент на, на финансови затруднения. Така че трябва да използваме бюджета, трябва да използваме публичните средства, да помогнем на държавите членки да подобрят собствената си публична администрация. И накрая, фискалния пакт, който бе прият в моята страна, бе прият защото това пожелаха а, а, хората, защото а, той цели постигане на дисциплина в балансите. Но това в крайна сметка трябва да доведе до растеж. Ако не води до растеж, няма, няма как а, да са съгласни и да са доволни нашите избиратели от нас. Председателя. Сега думата има докладчик за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, колеги, за, за така плодотворния обмен на, на мнения. Мисля, че не само аз като докладчик, но и колегите от другите политически групи, докладчиците в Сянка, са, са отразили в бележките си е, много от идеите, които споделихте и ще, те ще ни помогнат да достигнем до много компромисни решения. Сега не мога да, да се изкажа по всички бележки, които чухме, но ще кажа само няколко думи накрая. Трябва да си дадем сметка, че сме част от една парична зона. Еврозоната е парична зона, валутна зона. Това, това, това, води, това води след себе си определени условия и, и е, отговорности. Та, укрепването на, на общата рамка на економическото управление е, е, е много тясно свързано с, с валутата ни. Страни, страните, които трябва да изпълняват правилата, са и съдници, но и тези, които биват съдени. Та... Това няма как да стане. Комисията трябва да бъде арбитър в крайна сметка. Трябва някой да контролира изпълнението на правилата. Сега структурните реформи и дефицита. Дефицитите. Много от вас казаха, че структурните реформи, мерките за финансова дисциплина са повлекли негативни последици. Да, в някои страни е така. Но все пак те са само едно начало. Много от случаите на дисбаланс, които трябваше да се коригират по време на кризата, са резултат от много дълго време предходни действия защо трябва да се запитаме, структурните реформи не са започнали да се прокарват по-рано, както в Германия, така и в други страни, например. Цялостната економическа политика получива на, на, на, на, на тези условия и изпълнението, солидарното изпълнение на, на препоръките. И, и средствата, които се предвиждат за периферните страни, показват именно това. Трябва да, да съберем на едно място отново конкурентоспособността, растежа, борбата с безработицата, най-вече тази сред младежите. Е, и за това са необходими разнородни мерки. В четвърти, пети параграф специално се казва, че Европейския съюз не може да се съравновава на базата на стоеността на труда. Трябва да инвестираме в иновации – Трябват ни нови пазари. В пета точка пък изрично казвам, че ни трябват повече инвестиции, както частни, така и публични средства. Естествено, че това може да се направи по различни начини. Това, което каза колегата от Белгия, например. Инфраструктурния а, проект в Антверпен на магистралата, това се финансира 80%, 85% с частни средства не са публични. И накрая, демократичния процес и, и отговорността за изпълнението на препоръките по страни. Това, което каза последния оратор, всъщност съвпада с това, което и аз мисля. Когато се изпълнява процеса от държавите членки, шестопакета, двупакета, фискалния пакт, всичко това е прието доброволно от държавите членки. Това са правила, които те са се съгласили да изпълняват. Контрол на дефицита, реформа, структурна, инфраструктурна, но естествено, без да се изпускат от поглед и целите е, от стратегията 2020 година младежката безработица, инвестиции в иновации. Държавите членки трябва да си да дават сметка да разберат защо трябва да го правят. Не заради Брюксел, а заради собствените си граждани, защото им трябва конкурентоспособна економика, която, която да произвежда и да изнася и да расте. Та, е, ще вземе преди всичко, което казахте. Очаквам с нетърпение по-нататъчните дебати по темата с колеги в парламента. Още веднъж много ви благодаря. Особено полезен бе този дебат. И аз искам да благодаря на колегите от националните парламенти за така полезните бележки и въпроси. Процеса на, на укрепване на, на, на демократичната отчетност в европейското полугодие работи. Нещата се подобряват. Е, е, много важни дебати проведохме днес, е, благодарение на вас. И се надяваме и за вас, и за вас да, да е било полезно разискването за работата ви в собствените ви камери в опитите ви да, да постигнете баланс между национално законодателство и, и препоръките. Неотложна нужда има да се приобщат националните парламенти на един по-ранен етап при разискването на националните препоръки. Надявам се и нашия парламент, и националните парламенти да продължават да си сътрудничат по тая линия. Така че да, да, да укрепим демократичната легитимност на процеса на европейското полугодие. гласуването в нашата комисия е на 7 октомври по доклада на пленарно заседание по време на, на втората сесия, втората октомбрийска сесия. Благодаря ви още веднъж.